as we have only one hour. Имаме само един час за два доклада, затова трябва да започваме заседанието. Съжалявам, че има закъснели, явно няма да може всички да присъстват. Започваме с доклада за макрорегионите и тяхното развитие в Европейския съюз. Франсуа Алфонсие е докладчика. Давам думата на Франсуа за някои уводни думи. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко ще представя документа, който е раз, раздаден на всички членове на комисията по отношение на развитие на макрорегионалните стратегии на Европейския съюз, основен, основно за Средиземноморието. Макрорегионалните стратегии са една скорошна процедура в Европа. Наскоро, през 2009 година, започна инициативата в Прибалтийските републики. Това беше първата инициатива, като идеята е да се разработят а, зони, области, териториалния смисъл на думата, които да разработят макрорегионална стратегия за съответния регион. В Балтийския случай има 4 ам, стълба и 15 приоритетни области, които са в стратегията. Освен това има и макрорегионална стратегия за Дунавския регион, но тя е на по- а, неразвит етап, като има а, също така идеи за разработване на региони, които споделят а, една и съща морска среда или пък планинска среда, а, за да се разработват, например, политики свързани с транспортната мрежа в Европа и общата морска политика. Затова макрорегионалните стратегии предлагат нова възможност за териториално сътрудничество, като се подпомага това от цел 3 на кохезионната кохезионната политика. В течение на няколко години имаме достатъчно опит, за да можем да си извлечем определени полуки. Забелязали сме, че има истинско търсене, нужда от инвестиране в Европа на териториален принцип по този нов начин факта, че хората споделят положително мнение за макрорегионалните стратегии показва тяхното желание да инвестират в тези общи региони. Общ начин да си печелят хляба, обща история и общо сътрудничество по нов начин за бъдеще на 26 юни 2011 година комисията а, издаде доклад по тази политика и а, тя каза, че трябва това да е в синхрон с а, източниците на финансиране за регионално развитие по отношение на стратегията. Комисията разгледа региона на прибалтийските държави и а, по отношение на Дунавския регион също така а, се обърнаха а, тези държави към комисията за съдействие по отношение на това сътрудничество. Това е една сложна структура по отношение на, на нейното управление. Трудно е да се координира един макрорегион. Е, така както в момента стоят нещата, комисията смята, че е направила това, което е възможно до момента макрорегионите не бива да се превръщат в огромен потребител на ресурси без това да става ефективно. И съвета а, изработи а, три правила за забрани без ново финансиране, без нови институционални структури и без нови правила и а, регулация. А, съвета под унгарското председателство на срещата на 30 април миналата година каза, че следва да има и три правила, които да позволяват неща. Допълнително а, съвместно финансиране, допълнителни комплементарни институции, нови проекти. Това е един диалектически процес, тъй като макрорегионите се опитват да постигнат баланс и този баланс трябва да бъде дефиниран преди да се внасят каквито и да било нови а, нормативни актове за периода 2014-2020 година. По отношение на стратегиите за макрорегионите, в случая на прибалтийските държави има няколко неща, които трябва да се споменат. На първо място има някаква съотносим, някакъв съотносим репер, така да се каже, за сътрудничество, някакъв стандарт, за да има а, междусекторен подход в региона. Идеята е да се създадат истински синергии чрез нов комплексен интегриран подход. Друго предимство на стратегията е, че а, насърчава сътрудничество между различните инструменти на Европейския съюз, като Европейската инвестиционна банка. Това също означава, че ще има изближаване на ресурсите между регионите, държавите членки Европейския съюз чрез управлението на няколко нива всеки а, изрази мнение, че чрез а, събирането на едно място на ресурсите всеки печели от това. А пък политиката за макрорегионите означава и, че европейската политика за съседство а, също ще има по-добра платформа за диалог и за сформиране на съвместни структури в съответните региони. Това е едно от заключенията, но има и затруднения, разбира се, тъй като това не се а, движи от само себе си. Първата трудност е, че всеки макрорегион има а, две измерения териториално, тъй като трябва да се дефинира територията и функционално измерение, тъй като трябва да се определят приоритетите. А, тази двойствена природа на макрорегиона трябва да присъства от самото начало когато започне да се дефинира макрорегиона, трябва да се привлекат и регионалните власти, които да одобрят идеята. За това трябва да има първоначална фаза, която да продължи една или две години и която да даде възможност за изграждането на управленски механизми и първоначални приоритети, които се задават от самия макрорегион. Освен това, функционирането на макрорегиона може да изисква и междуправителствен подход, тъй като държавите членки ще участват в съответния макрорегион но не бива да позволяваме това междуправителствено а, управление да завзема всичко. Трябва да участват и хората от местното, от областното ниво, защото именно по-малките структури в макрорегионалната структура дават възможност за а, хем европейски, хем регионален подход, т.е. приоритетите на Европейския съюз също се вземат предвид. Не бива тези макрорегионални структури а, да а, се а, разпростират просто е така на изток, на запад, на север, на юг. Трябва да имаме структуриран подход и всеки път, когато се създава макрорегион, а, това трябва да идва от долу нагоре. Трябва да има наистина а, търсене и интерес а, от местното ниво. Също така подхода на съседство а, трябва да се вземе предвид при валидирането изпълнението на тези макрорегионални проекти. Това е част от една по-голяма регионална политика за развитие, не толкова външна политика, като например региони около общ речен басейн. Това са първите заключения, като вече предстои да видим какво ще правим с тях. Първото заключение е, че макрорегионите трябва да бъдат част от по-голямата картина. Те не бива да се движат от ежедневни политически съображения. Например, може да има а, някаква харта или устав за макрорегионите, които да задават общата картина и а, нейните перспективи, като а, това може да се доразвива с времето. Второто, което може да се разгледа е фазата за предварително планиране. Всеки макрорегион си задава общите а, граници и линии на развитие в а, синхрон с решението на съвета. Комисията отговаря за тази предварителна фаза на планиране, но това разбира се има нужда от ресурси, което значи пари, но и човешки ресурси. И на последно място подпомагането за макрорегионите трябва да идва от програми, които имат за цел насърчаване на трансграничното трансрегионалното а, сътрудничество и политики. Това е свързано с а, фондовете за сближаване. А, това е свързано и с планирането между 2014 и 2020 година. И е ясно, че този род работа а, има много общо с планирането по политиката за сближаване. Много от подпомагането трябва да цели развитието на именно тази предварителна фаза за планиране, за разработване на структури, които да управляват макрорегиона и също така а, съпътстващото финансиране, допълващото финансиране също трябва да е критерий, когато се приемат профилите за макрорегиона, такова финансиране също да бъде осигурено всеки макрорегион, който кандидатства за европейско финансиране, трябва да отговаря на тези критерии. В заключение по темата за макрорегионите трябва да кажа, че в момента се намираме в повратна точка. Някои региони вече са създадени и трябва да си направим положителни изводи по отношение на успеха на тези региони. Мисля, че никой няма да възрази на това заключение. И след, е, е, следващия Аргумент е, че в периода на планиране 2014-2020 трябва да вземем предвид интегрирането на тези макрорегиони в бъдещите европейски програми. Това ме кара да се сетя и да спомена колко важни са макрорегионите в контекста на Средиземноморието. Днес няма да доразвивам тази тема и се надявам за бъдеще да имаме дебати с развитието на този доклад. Има няколко общи пункта, които искам да спомена, за да поставя нещата нещата в контекст и да обясня защо следва да предприемем инициативи за Средиземноморието и за изграждането на макрорегиони там. Няколко месеца вече работя по този доклад и а, комуникирам с а, властите на регионално ниво. Виждам, че хората са а, с отворено съзнание и са готови да предприемат стъпки в тази насока. А, тук а, Средиземноморския басейн е, е такъв, който споделя най съща околна среда, е най съща история а, в Южна Европа. Има а, около а, 150 милиона души, които живеят а, по крайбрежието на Средиземноморието и това не може да бъде обхванато от а, една рамка и от една стратегия за макрорегион. На второ място тази област е много широка, много голяма и трябва да се замислим какъв подход за макрорегиони да се предприеме. Има а, някои адриатически, юниски инициативи, които вече съществуват. Вече сме обсъждали този въпрос до известна степен. Има и работа, която се върши в източната част на Средиземноморието. Трябва по-добра координация и трябва да решим дали ще има един макрорегион за Средиземноморието или два, като например източен и западен средиземноморски макрорегион. На този въпрос трябва да обърнем повече внимание и да координираме тези въпроси. Надявам се за в бъдеще при изслушванията комисията да чуе гледните точки на заинтересованите страни. Също така трябва да се вземе предвид, че климата е подобен по Средиземноморието, еко а, типовете са едни и същи, екологичните видове. А, също така се произвеждат един и същ набор от продукти в Средиземноморията. Също така имат едни и същи екологични проблеми тези региони поради а, пожарите и има също така и економически потенциал и актив, а именно туризма и всички заинтересовани страни трябва да си сътрудничат, за да развият тази голяма туристическа индустрия за да се извлече максимум от тези предимства, трябва да се улесни а, преноса на стоки в а, региона, по море, а, морските региони, мор, морските коридори, извинете, а, които общо взето се наричат а, на европейски жаргон морски магистрали магистрали звучи малко сухопътно като транспорт, но мисля, че трябва да говорим за множество маршрути по море, които да позволяват а, да се обвържат и най-отдалечените региони, които да станат част от едно цяло. Също така трябва да се отнеме и известно напрежение от пътна, сухопътната мрежа, защото много от пътищата а, се сблъскат с проблеми като задръстване и а, много емисии на въглероден двокис. Трябва също така да се обърне внимание на слънчевата енергия, тъй като Средиземноморския регион е оптимален за генерирането на такава енергия и а, в този случай трябва да се види как стратегиите ще се разработят с помощта на нашите партньори от Европейската инвестиционна банка. Има също така а, голямо биоразнообразие в Средиземноморието, но а, това биоразнообразие е застрашено поради а, прекомерния риболов там. Също така има и много трафик и за това има големи притеснения по отношение на състоянието на Средиземноморието, на качеството на околната среда там, особено в крайбрежните региони. Това е подобен а, проблем за всички, които се намират в региона. В този смисъл местните а, политики могат да се обвържат с политиката на съседство. Затова трябва да се помисли по тази стратегия за макрорегиона, но от наша гледна точка трябва да дефинираме тези части от Европа, където липсва сътрудничество, където има дефицит на взаимообвързаност и сътрудничество между регионите. Мисля, че Средиземноморието има огромна нужда от това Например, в Сардиния, в Корсика се съгласихме, че няма абсолютно никаква взаимовръзка между съседни региони, а освен това трябва да отбележа, че има очевиден дефицит или липса в Европейския съюз поради отсъствието на Средиземноморски макрорегион. Нека да не забравяме факта, че в Европейския съюз живеят 500 милиона души, а Средиземноморието е ключов регион, който ни свързва с други части на света. А, няма друг подобен на него в Европа. Има много потенциал, има много неща, които са заложени на карта и а, за това държавите, регионите в Средиземноморието трябва да работят заедно, да засилят сътрудничеството си с всички възможни партньори. Мисля, че това би се постигнало с макрорегионална стратегия. Имаме 15 минути за докладчиците в сянка и за дискусия. Когато е готов проект от доклада, ще продължим дискусиите. Надявам се това да е в края на януари. Моля ви да бъдете възможно най-кратки. Томас Дойч е първия, който иска да се изкаже. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги депутати, въпреки, че времето ни е малко, позволете да кажа три неща под формата на коментар. Съвсем набързо. Първо, искам да поздравя господин Алфонси за този задълбочен продукт, документът, който е пред нас. Това е работен документ, но и устното му представяне са отлична база за по-нататъчните ни консултации. Другите две неща, които и да, искам да спомена, са, че аз лично подкрепям макрорегионалните стратегии тъй като това е начин да се обогати политиката на сближаване през идните десетилетия. Тук става дума за един много полезен и много амбициозен проект. И мисля, че нашата първа задача е да оценим онова, което е направено до сега. Според мен обаче има нещо, което липсва. Би трябвало този документ много по-ясно да се подчертае, че и подготовката, и прилагането на Балтийската стратегия и подготовката за Дунавска стратегия, оценката на тези проекти и приоритетите в тях са нещо изключително важно. Не мислете, че като подчертавам а, оценката, а, не оценявам постигнатото по тези два макрорегиона в Европейския съюз. Опитваме се да направим анализ на всичко постигнато в най-прекия смисъл на думата. Така че всички останали стратегии в бъдеще да спечелят от това. Петте години, които имаме вече зад гърба си, ни дадоха толкова много, че имаме възможност ясно да оценим онова, което е постигнато и да трасираме пътя към бъдещето. Така че първо и най-вече трябва да сме наясно, че на базата на точни показатели е необходимо да оценим подготовката и изпълнението на двете вече съществуващи макростратегии за Европейския съюз. Що се отнася до бъдещи такива, мисля, че имаме две възможности. Не би трябвало да взимаме решението в момента, но трябва да сме наясно, че тези две възможности са радикално различни. Първо, първата възможност е на институционално ниво, съвета, комисията и парламента да се опитаме да изготвим пътна карта. Разбира се, ще бъде възможно тази карта да се променя, а именно къде и как да се предприеме изпълнението на макрорегионални стратегии. Това е подхода отгоре надолу. Другата възможност е да картираме пътя, който ще трябва да извървим в чрез подхода отдолу нагоре. Подобно на това, което беше направено по стратегиите за Балтийския и Дунавски регион. Тъй, че ние трябва да изберем или един или другия вариант. Естествено, има и положителни, и отрицателни страни а, и при единия, и при другия модел, но не можем да възприемем и двата едновременно. Ако Продължаваме да изпълняваме стратегиите по начина по който сме работили до сега, няма да има сериозни промени в бъдеще. Ако изберем обаче втората възможност, т.е. подхода отдолу нагоре, вероятно ще получим много повече предимства, отколкото недостатъци. И именно това аз бих подкрепил тази възможност. Благодаря ви. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко. Онова, което е изготвил колегата Алфонси е един прекрасен документ и добра основа за дебата, който предстои. Така че има няколко елемента, които аз бих искал да спомена. Един от тях всъщност беше споменат от самия господин Алфонси. Най-напред, когато разглеждаме макрорегионите като такива, и той го подчерта, трябва да избягваме правителствения подход. Що се отнася до тази възможност, макрорегионалните стратегии трябва да имат една а, основна характеристика в региона да се избягва между правителствената логика, която да се намесва в работата. Тоест, доколкото е възможно да засилим ролята на регионалните и местните власти. Второто нещо, което искам да подчертая, не е в противоречие на първото. За целта на макрорегионалните стратегии не можем да си представим, че те и така спонтанно са възникнали. Така че съм съгласен, че би било добре да обмислим двете измерения и да помислим как можем да картираме Европа от гледната точка на бъдещите макрорегиони на бъдещето. Като се вземат предвид спецификите на Средиземноморието, например, и се връщам на темата, считам, че в този регион може да се поработи доста за да се възвърне европейският, възстанови европейския интерес и особено по южното Средиземноморие, Магреба. Трябва да постигнем много повече, отколкото сме постигнали до сега. И затова предложението на господин Алфонси, а именно, че трябва да направим крачка напред в мисленето си, съм много съгласен да помислим дали ни трябва на един друг макро регион, макроекономически регион в Европа, средиземноморски или юнийски. Трябва да се организира изслушване на всички, които са ангажирани с тази проблематика. Що се отнася до адриатическо-юнийския модел, мисля, че вече там нещата са в ход до сега са организирани редица събития и трябва да видим до къде сме стигнали. Благодаря ви. Благодаря госпожа Ожбета Окачивска. Много благодаря госпожо председател. Аз също искам да поздравя господин Алфонси. Аз съм голям поддръжник и това не е тайна на макрорегионите. Съгласна съм с много от нещата, които чухме в този доклад. Създаването на нови макрорегиони прави принос към по-доброто решаване на економическите и а, екологични проблеми. Това е начин да се подобри е, регионалното сътрудничество и прочие. Това, което ми липсва обаче в този доклад е ясната оценка дали опита, който сме натрупали в двата съществуващи макрорегиона е положителен. И въобще как се оценява работата в тези два макрорегиона като цяло. Постигнаха ли своите цели? Повлияли това на развитието на региона. Дали действията в макрорегиона са база за създаването на нови такива? Считам също така, че териториите, които се обхващат от макрорегионите, бенефи в тези територии всички бенефициенти очакват прилагането на принципа на трите да. Прилагането на нови инструменти, правила и финансови ресурси. От докладчика не чух да има такива очаквания. Или може би управлението на съществуващите инструменти е било достатъчно добро, за да се стимулира развитието на съществуващите макрорегиони. По отношение на новите обаче, ако считаме, че съществуващите такива са успешни примери, не трябва да изключваме създаването на нови такива. Винаги когато инициативата тръгва отдолу нагоре, хората трябва да имат възможност да създадат нови макрорегиони. И мисля, че като цяло трябва да се приеме подхода отдолу нагоре, защото той е много положителен. Съгласна съм с тази идея. В доклада не се споменава дали има надежда за създаването на нови макрорегионални стратегии. Благодаря. Благодаря, госпожо Прези... Е, председател. Аз също искам да поздравя господин Алфонси. Наистина доклада е чудесен. Съгласна съм с заключенията. Е, подкрепям предложенията и предлагам да се определи един период, в който да се обмисли идеята, след това да се предвиди техническа помощ и да се така подпомогне създаването на макрорегионите. Мисля, че това е една а, много а, добра а, стратегия. Не бива да се създават макрорегиони, хай така за идеята. Мисля, че трябва да помислим какъв трябва да бъде обхвата на един макрорегион. И трябва да помислим как да координираме а, усилията, така, щото те да използват опита от а, съществуващите програми, транснационалното сътрудничество. А, има какво да научи и може тези а, научени уроци да бъдат приложени в Средиземноморския регион. Трябва също така да се даде възможност на местните и регионални власти да изиграят своята роля, да се провеждат обменни програми в сферата на образованието. Това наистина е една много успешна идея, тъй като ежедневното сътрудничество в региона, сътрудничество между Северното и Южното е, Средиземноморие може да помогне много на развитието на средиземноморските държави. Е, освен е, двустранните споразумения, които не винаги дават желаните резултати, това би могло да бъде още една възможност. Благодаря много. Аз искам да кажа няколко думи по отношение на този подход и да изкажа своя скептицизъм. По отношение на Балтийската стратегия, основен проблем е необходимостта да се включат съседни държави, които не са членки на Европейския съюз. И за да се върви напред по проектите, трябва да се работи в тясно сътрудничество с а, всички държави от региона, някои от които не са членки на Европейския съюз. Това създава и някои допълнителни проблеми, а, както и проблеми от економическо и регионално естество. Второ, трябва да бъдем съвсем откровени. Тук има известна известно противоречие между целите, които си поставяме на регионално и на национално ниво. Рано или късно тези макрорегиони започват да искат допълнителни средства. Комисаря Харт на няколко пъти спомена, че това не е възможно. Трябва да кажем обаче, аз също съм виновен, аз също съм предлагал, съм подписвал някои предложения по стратегиите от и това са още от 2010 година стратегии, които са на стойност 20 милиона. За сега финансирането не е отпуснато, всичко е оставено на изчакване, тъй като няма документ на база, на който да бъде отпуснато това финансиране. Така че ние трябва съвсем откровено да кажем, ако се организира такъв а, допълнителен макрорегион, да няма допълнителни изисквания за финансиране. Едва тогава можем да подкрепим подобен а, проект. И накрая, ако погледнем а, степента на освояване а, на европейските средства, цитираме данните за декември, 1 декември трябва да кажем, че ясно се вижда, че освояването е най-низко тогава, когато са ангажирани повече от една страна. Това означава, че ако тези а, макрорегиони а, трябва да подпомогнат а, по-бързото развитие на отделните държави, чрез работата по съвместни проекти, това е нещо много положително. Това е добро за региона и трябва да го подкрепим. Благодаря ви. Господин Уджасон. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко. Искам да поздравя колегата Алфонси той наистина е свършил отлична работа. Представен е един много пълен документ. В този документ се дават различни варианти, от които може да се избира. Примерно, когато става дума за двата макрорегиона в рамките на Средоземноморието. Става въпрос за регион, в който има общи въпроси, но който е твърде широк и ако твърде обхватен. И ако приемем като база казаното, трябва да се подчертае, че макроекономическите региони дават възможност за много добро сътрудничество. Има най-различни теми, по които има повече или по-малко възможности за финансиране, по които може да се върви напред. Благодаря много. Франсуа, ако много настояваш да кажеш нещо, имаш една минута. За една минута мисля, че мога само да благодаря на всички, които внимателно са прочели моят текст. Благодаря ви за предложенията и коментара. Ако позволите, Въпросът за обединението на Средиземноморието е един много важен въпрос. Онзи ден присъствах на един форум за Сицилия. където беше изказана подкрепа за макроекономическия регион, защото се счита, че това ще бъде тласък за регионалната политика в тази част на света. Така че позволете да кажа на докладчика в сянка и на всеки, който се интересува от тази проблематика, ако искате, можете заедно а, с а, мене а, да се включите в делегацията, която в бъдеще ще се занимава с тези въпроси. Освен това, през януари а, ако позволите, госпожо председател, бих предложил едно изслушване, защото смятам, че нашите, членовете на нашата комисия а, биха а, желали да чуят какво ще ни кажат нашите партньори, защото а, те обикновенно се интересуват от тази проблематика. Благодаря ви много. Дневният ред е ужасно а, натоварен, но ще се опитаме да използваме времето максимално добре, така че през януари очакваме проекто доклада и през април вероятно той ще бъде представен в пленарна зала. Дано да се вместим в тези срокове. И така да преминем към, думи, към проблематиката от а, вчера а именно бъдещето на регионалните а, летища. Вече говорихме за тези, е, по този въпрос, така че моля да бъдете максимално кратки. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда изключително кратък. Стоке, Кратък е текста, който съм представил на вниманието на колегите. Искам да се спра на следните практически въпроси. На първо място, за съжаление, крайният срок за представяне на изменение е много малък. Определен е за утре. Но има някои организационни проблеми, ограничения. Но заради коледните празници срока бе определен толкова кратък. При все това, искам да кажа, че съм готов да приема всякакви забележки и да работя с всеки, който иска да внесе компромисни изменения на по-късен етап, с цел отразяването им в последствие в самия текст. Има седем точки в текста, защото според вътрешния правилник становищата на докладчици трябва да не превишават определен брой символи, Така че трябваше да се придържаме към определения лимит във вътрешния правилник. Искам да представя редица приоритети, които ще ни позволят да се вкарат в текста някои интересни идеи. Доклада на Комисията по транспорт за регионалните летища ме накара да се спра на следните въпроси. Първо, ролята на регионалните елитисти при осигуряването на териториално сближаване. Това е първа точка. На второ място, ролята на регионалните елитисти при разработването на спектър от услуги и създаването на заетост. Трето, екологичните проблеми. Ролята им като интермодален транспорт. И на последно място, регионалните летища – могат да играят роли и при териториалното устройство и финансовото планиране. Трябва да се подчертая, че регионалните летища са от ключово значение за европейската политика на сближаване във всяко едно отношение. Те може да са единствената връзка между отделните райони, като острови, най-отдалечени райони, които изпитват структурни затруднения в големи мащаби. За да се обединят регионите, подчертавам необходимостта от създаването на подходяща рамка за услугите, за, публични услу... за задълженията за публични услуги. Като си има преди, че има известна несигурност в момента, много важно е да се обърне вниманието на този въпрос. Във втора и трета точка обръща внимание на въпроса как с правилното развитие на регионалните летища може да се стигне до паралелно развитие на туризма, който е сектор от ключово значение за много европейски райони. Това може да послужи и като катализатор за създаване на заетост, най-вече в изоставащите или по-малко развити райони. Това може да е средство за борба с безработицата, от която много често страдат тези райони. Що се отнася до озеленяването на европейската политика, Четвърта точка. Повишаване на информираността на местните и регионални власти да отчитат екологичните проблеми, когато определят местоположението на дадено летище. Пета точка. Възоснова на идеята, че въздушният транспорт не трябва да е единствен сектор, който да се развива, трябва да се развива интермодалния подход. Има и ЖП връзки, и то не само високоскоростните. По принцип ЖП връзките са от голямо значение за социално-економическото сближаване в Съюза. И така, интермодалните решения, въздух, железопътна връзка трябва да се подобрят значително, да се подобри конкуренцията между въздушните и ЖП оператори и да се запази допълнямостта на тези два типа транспорта. Трябва да се осигури и съответната финансова подкрепа за регионалните летища в рамките на мрежите ТЕН. Трябва да се предоставя помощ по линия на структурните фондове. Било то за целите на териториалното устройство. Местните регионални власти трябва да редовно да приемат съответните планове. Благодаря се в сянка. Йосиф Матула. Благодаря, госпожо председател. Ще представя позицията на ЕНП. Що се отнася до договора за партньорство за регионалния въздушен транспорт? Той трябва да бъде включен в стратегията за регионално развитие. На второ място, Трябва да се направи равносметка на възможността на регионалните летища при изграждането на европейски капацитет. На трето място, устойчивото развитие на регионалните летища. Те помагат на местното население, на регионите да се развиват, да растат. Това става участие чрез стимулирането на туризма. И на четвърто място, съществуващите регионални летища могат да бъдат разширени с намален с по-малко разходи, което предоставя економически ползи. Ще се намали така и задръстванията по основните летища. Същевременно ще се предоставят повече възможности за полетни връзки. И на последно място трябва да се намерят интермодални решения между съседните регионални летища, което ще спомогне за развитието на такива райони, ще се разкрие заето, ще се повиши конкурентоспособността, мобилността и привлекателността на района. Благодаря, Йосиф. Господин Карон. Според мен това становище, макар и кратко, е важно. Малките регионални летища през изминалите 10 години отбелязаха съществен ръст. Това въжи и от към броя на пътника потока. както и за подобряването на инфраструктурата и економическите резултати като цяло. В този смисъл трябва да обърнем конкретно внимание на тези летища. Ще се спра на следните въпроси. Първо, концентрацията на регионални летища. Тук говоря за тези в Европа. Тя не, не почива на най-рационалните принципи. Тоест липсва ефикасна координация. Много често логиката не е добра и това пречи на създаването на цялостната система, на една по-широка система. На второ място, макар и някои регионални развити... летища да бележат сериозен растеж, благодарение най-вече на нискотарифните авиокомпании, което несъмнено разкрива заетост, според мен трябва да подчертаем, че това е довело и до влушаване на условията на труд за служителите. В редица случаи Полезно би било да видим как точно може да се изложи този въпрос. И на последно място, както каза докладчика, политиката на сближаване може да изиграе важна роля в това отношение. Най-вече чрез осигуряването на подкрепа на интермодалните решения. И поради това смятам, че това становище заслужава нашата подкрепа. Господин Тремополос. Искам да благодаря на колегата за проектостановището. Имам няколко забележки за бъдещето на регионалните летища и въздухоплавателни услуги. Ние сме представители на зелените и смятаме, че няма нужда да се строят нови летища. Дори и в най-отдалечените райони – Летищата се нуждаят от добри връзки с други средства за обществен транспорт. Това е ясно. Относно ЖП транспорта, значи, мисля се за Крит и Кипър. Няма железопътна инфраструктура изобщо. Там регионалните летища не обслужват интермодалния транспорт и ние не сме за регионални летища при такива обстоятелства. Малките регионални летища много често не са и на печалба, което означава, че авиолиниите ги напускат и така или че трябва да се затварят летищата. От друга страна, нискотарифните авиолинии, те плащат много малко летищни такси, което намалява и приходите на регионалните летища. Тук имаме и цял един сектор без е, никакви економически перспективи. Единствените възможности, които се скриват, са доста ограничени. Много често поради местната економическа специфика тези летища не дават кой знае какъв принос. Например, да вземем Гърция с разположението на островите. Ясно е, че имаме и, и сега достатъчно летища, няма нужда от нови. Но ако ще се строят повече летища, Това ще нанесе допълнителни щети околната среда, селското стопанство и туристическата инфраструктура. Ще засегнат всички тези сектори. Ето защо трябва да сме много внимателни, ако ще се работи по един такъв проект. Благодаря, Мария Санчес. Искам да благодаря на колегата за изготвеното становище, макар и да е бил принуден да намали бройката на точките в него. Относно регионалните летища и ползите им за развитието на регионите. Що се отнася до туризма и разкриването на заетост? Идеята от включване на регионални летища в териториалното устройство – е много важна, за да могат летищата да привличат е, финансиране по фонда за сближаване и фонда за регионално развитие. Искам да спомена и евентуалното трансгранично сътрудничество, не само по линия на изграждането на летищна инфраструктура, но и връзката с други типове транспорт, например ЖП или сухопътен транспорт. Това е въпрос, който трябва да се проучи и да извлечем максимални ползи от него. Следващия оратор, госпожа Шрадер, ще бъда кратка. Искам само да подчертая това, което казаха социалистите и демократите. С, с регионалните летища Трябва да направим така, че нискотарифните авиокомпании да предоставят добри условия за работа. Нещо, което не е факт навсякъде. Аз съм в страна, където... Аз съм от страна, където се опитахме да решим проблема имаше малко конкуренция, нямаше ползи и какво се случи след това? Това, което бе казано, видяхме, че се стига до проблеми. Трябва да помислим дали прилагаме правилния подход. Европейския съюз трябва да опазва околната среда, има си съответните задължения в това отношение. Така че трябва да помислим дали тук подходът е правилен, дали няма някакви други възможности. Да видим какви са другите варианти за осигуряване на устойчиво развитие как да създадем такива работни места, които да помагат на хората да се издържат, да осигурим и устойчиво развитие, за да могат и идните поколения да се възползват от това, на което сме положили основите. Наистина трябва да се отчита все повече опазването на околната среда. Ние тук трябва да сме на преден план, пионерите, като разполагаме с средствата и с мерките. Относно интермодалния транспорт, това е въпрос, който трябва да се проучи, да видим какъв тип комбинации са възможни да се развиват И трябва да видим дали в бъдеще ще искаме да се създават повече летища. При да дам думата на колегата Ужиас, искам да обясня защо толкова кратък крайни срок за измененията. Ако искаме пленарно, нашето становище да отиде в комисията по транспорт преди гласуването, а гласуването е за февруари, трябва да приемем нашето становище на 25 януари, на следващото заседание – но сега междувременно, нали, с коледните празници и времето необходимо за превод, нямахме друг вариант, е, освен да поставим крайен срок утре 20 декември, 21 е, декември. Също така се надявам, че колегите са използвали времето, което отпуснахме за работа по документа и крайният срок е, няма да е проблем за никой. Джамария, имате една минута. Бяха направени много добри предложения и мисля, че с тях ще се подобри текста. По необходимост текста трябваше да е много кратък. Аз също ще внеса някои изменения, Централните райони на Европейския съюз изискват по-голямо внимание, условията за работа на служителите, интермодалния транспорт, проблема на островите. Това са все неща, които определено ще бъдат включени в текста на становището. Още нещо, на което искам да обърна внимание. Като докладчик в сянка в комисията по транспорт, искам да кажа, че докладчика все още няма окончателни идеи за дефиниране на понятието регионални летища. Според него в тях се включват всички летища в Европа, които не се намират в столица, което означава, че и Франкфурт е регионално летище. което означава, че ще имаме малко странна смесеца от летища. Нещо, което съвсем не отговаря на реалността. Така че ни чака много работа и ще държа колегите в течение. С това приключваме по тази точка. Искам да подчертая, че крайният срок е утре, 21 декември, 12 часа по обяд. Преди да преминем към следващата точка от дневния ред, искам да се спра един въпрос, който засегнах вчера. За тези, които не бяха вчера, както знаете, имаме традиция с Генерална дирекция регионално развитие да има лице за контакти. До момента това лице бе Ерик Хуцеро, който е повишен Сега той ще е директор за Германия, Австрия, Холандия, Словения, Словакия и Чехия. Е, за тези от вас, които искат да се сътрудничат, Ерик ще е там. Ако искате да се сбогувате, да пожелаете весели празници, получавате половин минута, Ерик. Благодаря, госпожо председател, че ми давате възможност да се сбогувам или оревуар по френски, което звучи малко по-положително. Наистина бях повишен в длъжност. Дългът ме зове. От януари ще съм директор за страните, които споменахте. Искам да кажа, че много ми харесаха последните две години, когато започнахме да финализираме работата по двете предложения за изменение на общия регламент. И както казахме вчера, днес е датата на влизане в сила на последното изменение на общия регламент. Искам да ви благодаря за подкрепата, която ни отказахте, за бързото приемане на тези изменения. Сигурен съм, че отново ще ме поканите във вашата комисия. Очаквам с нетърпение да съм отново в тази зала. И... До... работя по въпроси, които ще се обсъждат тук във връзка с държавите от моя ресор. Искам да ви благодаря за това, което казахте вчера за моята работа. Искам да пожелая на всички весела коледа, честите нова година. Това ще е много вълнуваща година, особено за политиката за сближаване. Благодаря и довиждане означава, че всеки, който иска да бъде повишен, трябва да работи с парламента. Тези, които са от най-отдавна тук, може би се използват Фабрицио Барка. Той е изпълнява различни длъжности. Сега той е министр в новото италианско правителство с доста широк портфейл, териториално сближаване в Италия, който означава много неща. Фабрицио е дошъл тук да представи прог... своята програма за растеж и сближаване в Италия, което е доста голямо предизвикателство. Очакваме да споделите вашите възгледи с нас. Много се радвам, че тук е госпожа Делука, която цяла вечност е в италианското правителство и работи по решаването на проблемите, свързани с политиката на сближаване. Фабрицио? Благодаря за мен е голямо удоволствие да бъда отново с вас в, различна, в различното си качество. Сега ще говоря на английски, изразявам се, е, извинявам се на италианците. Преди три дни Италия подаде план за действие в Европейската комисия за преразпределение на 3,1 милиарда евро в няколко основни области. Цифровия дневен ред, образование и железопътния транспорт, както и малка сума пари за хора в неравностойно положение, за да се подпомогнат разходите, свързани с труда, полаган от тях. Половината от тази сума е препрограмирана в регионални програми. Половината са получени за намаряване на коефициента на съфинансиране от Италия или т.е. повишаване на дела на Европейския съюз, който в момента е 50%, което е най-високото ниво. Корекцията е а, на стойност 1,5 милиарда евро, които всички а, ще бъдат заделени за железопътния транспорт. По този начин а, се изпълнява задължение от 26 октомври а, от миналото правителство. А, това е а, представено като ангажимент на комисията и на съвета, а, което е приветствано и а, на същ, в същия ден от а, среща на върха на съвета. А, както вече че казах, за мен е удоволствие да бъда тук сред вас, за да ви кажа какви са въздействията на тази промяна по няколко причини. На първо място, защото смятам, че е важно да споделя как новото правителство вижда възможностите за постигане на две, държ... две а, задачи едновременно за а, разходване по-бързо на средствата и по-висока ефективност на тези разходи за целите на растежа. На второ място, това е прич... Е, втората причина е да дискутирам с вас някои от промените в политиката на сближаване, които в настоящия проект регламент са изразени и също така се дължат на отличната работа на полското председателство законодателство. И третата причина, да бъда напълно честен с вас, искам а, и да се видя с госпожа Хюбнер, защото едно от нещата, които сметнахме, че е много важно, именно редовното посещаване от страна на държавите членки а, във вашата комисия, за да се а, не само да се уважи принципа N плюс 1, но и да се отчете ефективното използване на съответните средства. Необходимостта от тази интервенция се дължи на факта, че Италия е много назад в разходването на европейски средства. Ние сме на предпоследно място. Според статистическите данни, южната част на държавата, конвергентните райони, се характеризират с ниво 12%, което е половината от средното равнище за Европейския съюз. На второ място, това не винаги е било така. Италия а, е свидетел на влушаване на ситуацията. Знаем, че всички държави членки са намалили капацитета си за освояване в този програмен период, но Италия а, е в много по-лошо положение, защото в края на 4 те години нивото е само 9%. Тук не говоря за ефективност, говоря за ниво на освояване. На трето място, и това е добрата новина в целия този а, мрачен сценарий, а, дори сред а, регионите по конвергенцията има някои региони, които са а, към средното ниво на разходване в Европа, но но други не са достигнали 10% дори високите нива са винаги по-добри. Имаме други национални програми, например за образование, където разходите са на 40%. Тоест има сигнали, които показват, че това не е общ проблем, а проблем на отделни специфични региони. другата новина е, че диагнозата е много проста. Има 4 причини за тази ситуация. Две са стари проблеми, а два проблема са нови, които са допринесли за влушаването. Първото е фрагментиране спирането на цялата тази интервенция и второ неадекватното съсредоточаване върху резултатите в сравнение с съсредоточаването върху процеса. Резултата е именно добруването на населението. това е в център на политическия дебат. двата допълнителни проблема са следните. преди няколко дни ги представих пред италианския парламент. Те планираха посещение в Брюксел. Значи първият проблем е на намаляването, отслабването на националното управление, основно в някои а, е, сектори, които са от националната компетентност. Децентрализацията се обърква с намаляване на ролята на централното правителство при е, координацията, при стиковането на изпълнението на стратегията, при мониторинга и е, при идентифицирането на проблеми, тяхното решаване което се последва, а не предшества, от а, отслабване на регионалното управление. Също така и по-висока финансова несигурност. Сигурен съм, че разбирате за какво говоря това не е свързано само с намаленията на а, средствата през последната година и половина, но и е, от усещането, че а, не се разходват адекватно останалите средства. Тоест с продължаване на намаленията в а, бюджетните средства, а, това а, намалява и ефекта на пакта за стабилност и растеж. Това означава, че ангажимента поет от регионите, което се наблюдава и се допълва с съфинансиране по структурните фондове в рамките на този пакт. Това са причините каква е терапията, какво е лечението? Лечението състои в четири аспекта. Първо, съсредоточаване върху приоритетите. Тези 3,1 милиарда евро да се съсредоточат върху приоритетите. Второ, съсредоточаване върху резултатите. Аз съм ви подготвил съм една а, бележка от една страница, която да прочетете, да се запознаете с нея обобщава общо взето това, което ви говоря в момента. Трябва да има съсредоточаване върху резултатите. Тоест, когато а, направим това, което новия регламент посочва, именно да започнем с парите, които имаме, да извършим действията за предварително зададените цели, ще започнем от самите задачи, а именно кои а, аспекти в Южна Италия се а, разглеждат по отношение на слабостите в услугите. Това ще стане от 1 януари. Какви действия трябва да предприемем за постигане тези цели, какви средства са необходими за изпълнение на тези действия. Тоест, обръща се с главата надолу стратегията. На трето място финансова сигурност. Италианското правителство направи една много така силна маневра, но тя беше много трудна за да не се налагат по-нататъчни маневри. Тя довежда до намаляване на сигурността в дългосрочен план и на трето място, в отговор на едно писмо от комисарите Хан и Рен заедно, в което се казва, моля ви да запазите пакта за стабилност и растеж, но не в ущърп на регионите. Тоест, въвели сме в момента няколко разпоредби, които в момента се гледат парламента, за да не се ограничава съфинансирането, което се дава на регионите. И на четвърто място, да се мобилизират националните центрове. Министерството на образованието в момента се а, намесва а, и съдейства на регионите не толкова чрез а, а, микроуправления, по-скоро чрез а, а, напътствия, чрез а, а, управление на по-високо ниво, като а, целта е да се види какъв е ефекта на тези интервенции. Има някои преки а, последици за растежа. Кейнс е все още тук, макар че може би вече е разтърсено това, което вижда в парламента, в нашия континент. Това, което правим, ще има, ще има ефект по отношение на строителството ще има а, също така и средства, които ще отидат в джобовете на италианските преподаватели, които са нископлатени в момента. Тоест, трябва да отидат парите в джобовете на онези, които вършат реалната работа. Има конкретна интервенция за работници, които са а, в по-неравностойно положение, хора над 50 години, а, жените а, или пък безработните, които са в това състояние повече от 24 месеца. Това са основните последици. А най-важните според мен са косвените последици, към които ние се стремим. Те а, имат за цел да се възстанови социалния, обществения договор а, с а, южните части на Италия, за да можете да знаят какво да очакват от а, държавата на централно ниво по отношение на качеството на образование за децата, а, времето, което се прекарва за пътуване от дома до работното място, което е основен проблем в Южна Италия. Това са неща, които са особено важни а, в дългосрочен план. Ние смятаме, че това ще са последиците за растежа. И а, на последно място, ако ми позволите, е нашата надежда, нашето вярване, че някои от промените в програмния период 2014-2020 година ще има четири основни а, ползи вече едното го казах, чрез обръщането на стратегията, именно превръщането на резултатите в центъра на тази политика, резултатите свързани с качеството на живот на хората, които се измерват чрез определени показатели. Това води до съответните действия, които да доведат до постигането на тези задачи и в крайна сметка да се постигнат съответните успехи и те да бъдат считани за пример за успех. В а, съвета беше даже казано, че оперативните програми трябва да се опростят по отношение на тази последица, а, а, на тази поредица, именно резултати, действия и а, тяхната обосновка. Трябва да се зададат няколко приоритета, които да помагат на хората да следят как се движат нещата. На следващо място да има връзки между а, секторните политики. Регионалната политика а, е успешна, защото е отделена от националната програма за реформа. В а, някои държави а, и в Италия конкретно тези две а, програми са разделени една от друга. Тоест, е, това, което се прави с голямата сума пари по отношение на образование, е отделно от това, което се прави по регионалните. Това, което се е, прави с тези 1 милиард евро, които ще се заделят в образованието, ще е двигател е, за развитията в нормалните секторни политики, т.е. териториалното определение на секторните политики, например изменянето на подхода към образованието в Южна Италия, би довело до по-добри резултати. И накрая ще използвам един термин, който е доста така подвеждащ. Марио Монти предложи друг термин аз използвам термина засилена, засилено сътрудничество. Засиленото сътрудничество между националните правителства и Европейската комисия, за да а, може да наблюдавам всички тези действия, създадохме една а, група за действие или работна група. Председателя седи отясно до мен, но заместник председателя на тази група е всъщност представител на дирекцията в Европейската комисия. Това според мен е много важен ход. Председателя Монти е, каза, че по-добрият термин е задълбочена субсидиарност. Благодаря ви. Благодаря и аз. Сега ще започнем дискусия. Констанца Крал има първа думата. Благодаря. Благодаря много, господин Барк. Голямо удоволствие беше да ви слушам. Изпълнихте ме с надежди. Като министър, вие ще доведете политиката за сближаване до по-успешни резултати и мисля, че вие сте един блестящ пример – за това как тази по-задълбочена политика на субсидиарност може да доведе до по-успешна политика от тук нататък. Аз считам, че сте много прав а, по отношение на това, което планирате за Италия. Италия е не само държавата, в която освояването е на най-низко ниво, но и страната, в която се правят най-много грешки. Това не е свързано това ниско освояване не е свързано толкова с липса на съфинансиране, а по-скоро с една неясна правна ситуация, при която държавните поръчки на местно ниво са свързани с множество условности. Не зная дали може да се включи нещо в правилата, така, щото те да станат по-ясни. Когато се одобряват проекти, трябва да е ясно че процедурата, че тръжната процедура е проведена според изискванията и че а, тези регионални проекти няма да се провалят поради някакви грешки в тръжната процедура. Така че искам да чуя какво ще кажете по този въпрос. Ще чуем няколко въпроса, след което ще дадем право за отговор. А, господин министър. Моят въпрос е свързан с а, изключителните мерки, които, както разбирам, вие ще а, приемете. А, освояването по фондовете за регионално развитие и а, фондовете за сближаването са нивата са два пъти по-низки от останалите а, страни в Европейския съюз. 18% по-конкретно. Проблемът е, че за цялата 2011 на практика освояването е замразено. Има един малък процент през декември. В социалния фонд, например, нещата не са толкова трагични, но и там Италия е значително под средното за Европейския съюз. Въпросът е, вие нямате чак толкова голям дефицит за 2010 и 2011. Дали всичко това се дължи на обстоятелството, че държавата се опитва да пести, т.е. да не задължнява допълнително и за това не отпуска съфинансиране или проблемът е в самите проекти. Дали самите бенефициенти не са успели да представят солидни, добре подготвени, добре обмислени проекти, е, които в последствие не могат да получат съфинансиране, естествено. Или, ако погледнем назад към 2000 до 2006 година, дори до средата на настоящата година Един милиард евро са освоени в този период от 2006 година по принципа N плюс 5. Благодаря. Аз също много се радвам да ви видя, господин Барка. Зная, че това, което предстои не е лесно, но искам да чуя от вас дали проверките, които се правят в момента, а, са така трудни, така тежки, както звучат. Предишното правителство се опитва опита да прилага проекти в, да изпълнява проекти в регионите в неравностойно положение, там където условията са тежки. Като си имат предвид обаче бюджетните затруднения, трябва да ви кажа, че изпитвам голямо уважение към вашата, вашата енергия. Ние с огромен интерес следим това, което правите и бихме желали да станем свидетели как някой регион а, ще промени подхода си, т.е. най-вече ще насочи вниманието към изпълнението. Искаме да го видим на практика. Естествено, процесът е труден. Не зная дали успешно ще се приложат другите страни, другите аспекти на вашата теория, а именно основата е, базата, върху която се изгражда тя. С други думи, регионите подкрепят ли ви в тази радикална промяна? Работите ли в партньорство с тях? Доколкото познавам и Италия, а, изпълнението не е много добро, дори тогава, когато става дума за а, изискванията за а, партньорство, за равнопоставеност на половете, а, за окол, партньорство за околната среда защитно концерт и така нататък. Така че много е важно всички а, е, заинтересовани страни да работят съвместно с държавата и да бъдат в равнопоставено положение. Това се изисква от регламента. Така че успяхте ли вие да направите необходимото, защото всички играчи и всички участници в процеса да бъдат ангажирани? Разбира се, никак не е лесно ангажирамента на местно ниво, особено особено когато парите не достигат. А сега, министър Барка, имате думата за отговор. Много въпроси ми зададохте. Благодаря за възможността да отговоря. Разбира се, грешките са много сериозен, сериозно основание за тревога. вероятно, знаете, че природата на моята родина трябва да ни подсказва, че трябва да сме доста внимателни, когато цитираме данните. И Италия а, е държавата, страната, в която в крайна сметка всичко се прави, но се прави в последния момент и затова картината понякога е доста неточна. А, едва след като нещата приключат, човек получава по-ясна представа. Затова разбирам какво имате предвид, но а, именно това са и инструментите, условията са именно инструментите, с които а, смятаме да постигнем заложените цели. Така че абсолютно разбирам какво имате предвид. Поне доколкото аз разбирам, а, след като се порадвах на Европа и се върнах в Италия, разбрах, че всъщност търговете не са единствения проблем. Те могат да бъдат, е, този проблем може да бъде решен е, и разбирам какво имате предвид. Съгласен съм с вас. Връщаме се на въпросът защо, защо нещата стоят по този начин. И ще се върна отново на документа, който представихме. Това е документ за миналия програмен период. Аз го представих в италианския парламент, така че го имам и на английски, и на италиански. След като изминаха трите години от програмата, почти 4 всъщност години от работа по програмата и Италия е освоила 7,4%. Това е преди една година. Сега в момента 12% е освояването. В останалата част на Европа средното е 14,4%, т.е. почти двойно. Интересното е как стоят нещата в същите държави преди 7 години. В Италия преди 7 години процента беше 16,6. За останалата част на Европа, интересното е, че а, това, което сега е 14,4 като средно ниво, е било 21,3. Така че като цяло се върви напред, но в Италия нещата са много повече, отколкото в цяла Европа, тъй като тенденцията е подобна за цяла Европа. Качеството на проектите в Италия е проблем. И е проблем, защото понякога не е ясно защо трябва да се харчат пари. И се казваме ми, хайде дайте проекти, давайте да събираме проекти без хората да, участ... да очакват нещо от тези проекти. Не се обявява нищо, обявява се някаква цифра и някакво наименование на а, областта, където се изпълнява проекта. Но нито потребителите, нито гражданите имат някакви очаквания. Това означава, че администрацията не е поставена под натиск да а, постига резултати. Ние имаме обаче вътрешния пакт за стабилност, който а, на практика а, означава, че ако една държава, а, ако една част на, на страната, един регион харчи за съфинансиране, той всъщност лишава други сфери, други отрасли от финансиране и обратното. А, този 1 милиард евро а, за съжаление, ни тежи много, защото ние трябва да решим проблемите по силата на пакта за стабилност, без обаче това да бъде за, смет, за сметка на дейности или програми. И по последния въпрос, да, да, да. Както, ви пред... както чухте, планът беше обсъждан в регионите. Обсъжданията бяха безкрайни, понякога по цели нощи сме обсъждали примерно железопътния транспорт. Имаме е, една така и хубава идея. Считаме, че ние сме наследили тези основни маршрути, трасета още от римско време, но въпросът е, е че в обществения дебат ние започнахме да а, получаваме а, мнения от гражданите, които пътуват до работа и, или пендолари, както ги наричаме на италиански. Те започнаха да протестират, казаха ни ми, вие взимате решение за основните а, железопътни трасета, какво ще стане с второстепенните така че в тази небезизвестна събота, седнах, в която седнахме в един дворец в Рим и проведохме преговорите. Образованието е другата тема. Започнахме с една основна идея и разбира се в Италия отдалните региони, отдалните провинции имат своите задължения в сферата на образованието. Но окончателното решение беше оформено в резултат на преговори. Що се отнася до партньорството в комитета за мониторинг, участват всички партньори, но дейността на този комитет беше замразена. Ние я размразихме, срещнахме се с всички партньори, обсъждахме нещата, получихме много голяма подкрепа и странното е, е наистина, че я получихме, защото по това време синдикатите организираха стачки срещу държавата, срещу мерките, които организира правителството, но обсъждахме въпроса. Получихме голяма подкрепа за решенията си, но се оказа, че партньорството не е само по темите, по които обсъждахме, а и по това, което предстои. Примерно, а, пенсионни а, въпроси, които така и така са част от програмата. И ние решихме да прилагаме това партньорство по един по-истински начин, по ни по-истински критерии. Благодаря. Благодаря, госпожо председател и добре дошъл, господин министър. Аз ще говоря на нашият матерен език, като се обръщам към вас. В, от една страна, това, което казахте вие, е обект на спорове в италианската делегация. Аз ще говоря на италиански с пълна убеденост. Господин министр, вие ни запознахте с плана, по който наскоро беше постигнато споразумение. План за подкрепа на италианските региони, особено на юга. Намерението на този план е да се да е сигурно, че южните италиански региони няма да изгубят ресурси, което е реален риск. Регионалните регионалното програмиране не беше извършвано както трябва. нека да кажа от самото начало, че аз имам подозрения какви са причините за това не спазване на изискванията за регионално програмиране, но вследствие на кризата недостатъчно национални ресурси се предоставят на регионите. Това означава, че европейското правило на добавяне, добавеност не може да бъде спазено. Това а, сложи спирачки на много от плановете за регионално развитие в различни части на Италия. Така че всичко, което казахте за плана до тук, ще изисква предоговаряне на националните а, а, изисквания за съфинансиране и това съфинансиране трябва да се увеличи от 15 на 25%. Като че ли като че ли съфинансирането обаче е договорено и като че ли процентът е намален. През последните месеци възможностите за намаляване на съфинансирането бяха обсъждани, но европейските а, институции го отхвърлиха. А, това би могло да стане само при намаляване на рейтинга на страната, така както беше направено за други страни. В рамките на италианската делегация ние често пъти обсъждаме тези въпроси, защото се тревожим от условията, които ще ни бъдат поставени за следващият а, бюджетен период. Аз гледам в бъдещето. Без съмнение, принципът, който вдъхновява всички тези действия е да има по-строги изисквания, по-строг мониторинг, за да се избегнат а, проблемите, с които се сблъска Италия в а, миналото. Така че, безусловно, подкрепяме тази идея, идеята за наказания, за а, санкции но економическите макроизисквания, макроусловия, а именно политиката за сближаване да бъде под условията на Маастрихските споразумения, според мен е неприемливо. Защото по принцип тази връзка ще бъде в разрез с идеята политиката на сближаване на Съюза да води до по-добро развитие. Така че още веднъж ще кажа, трябва да се спазват правилата. Спор няма. Трябва да спазваме ангажиментите, които сме поели. А като погледнем споразуменията за партньорство, комисията, в предложението на комисията за бъдещия период, мисля, че е важно да се каже ясно, че регионалните и местните власти трябва да имат по-голяма свобода. А, аз съм съгласна с колегата госпожа Шретер. А, планът, който вие ни представяте, като че ли ще ни води в обратна посока. Тоест, вие централизирате повече а, процесът на вземане на решения и го поставяте в ръцете на националното правителство. Така че а, с удоволствие ще изслушам отговора ви по тази проблематика. Благодаря, колеги. Имаме още а, седем. 7 желащи да вземат думата. Знае, че за италианските колеги е трудно да са кратки, но а, моля, а, призовавам ви, бъдете кратки. Джакомо Уджас, заповядайте. Добре е дошъл, господин министър. Благодаря за това, че споделихте с нас опита и а, познанията си. Благодаря ви, че ни представихте позицията и предложенията си. През последните години имаше една огромна празнина. На практика през миналата година италианското правителство нямаше министър по европейските въпроси и едва ли е изненада, че има че всичко това има значително влияние върху националната политика и върху а, възможностите за провеждане на регионални политики. Забелязвам, че има много голям интерес, и това е много необходимо, а, към а, освояването на средствата а, в а, настоящия период. Ние обаче трябва да гледаме и към бъдещето. Тази комисия, както и други, през последните седмици се занимават с новите а, изисквания и новият програмен а, период от 2014 до 2020. Говорихме за подобряване на сътрудничеството в рамките на Съюза. Така че нека да ви попитам, възможно ли е да се подобри сътрудничеството с парламента? Не можем ли заедно да разработим поне изходните позиции? Не мисля, че трябва да се заблуждаваме. Фактите и цифрите ни показват ясно какви са реалностите. Мерките обаче, които са предназначени за бъдещето, трябва да създадат една рамка, която да даде възможност на всички региони, включително италианските региони, включително италианското правителство, да имат възможност да използват ресурсите, по по- ефективен начин. Това ще бъдат единствените ресурси, е, които ще бъдат на разположение в този период. Така че искам да ви попитам, възнамерявате ли, възнамерявате ли да проведете отделна среща, на която да обсъждате тези въпроси? Това е въпросът ми към вас. Имам и друг въпрос обаче. Говорихте за бюджета, който наскоро е предложен, е, и за прехвърлянето на средства към 7 региони в Италия. И въпросът ми е следния. Дали това евентуално не е опит да се да се дадат средства на регионите, които до сега са се развивали недостатъчно, за да се предотврати смяната на някои хора там. Можете ли да се ангажирате с обещание, че новите ресурси ще бъдат използвани за да се навакса онова, което не достига. Господин Карона, аз нямах възможност да се изкажа по-рано, но позволете да ви поздравя с назначението. Сигурен съм, че ще ви е трудно, обаче. А, по отношение на това как стигнахме до тук. Има едно нещо, което не бива да забравяме. През последната година беше изгубено доверието в много сфери. Така или иначе, моите въпроси към вас са много кратки. Първо, съжалявам, че Констанца ни напусна, но какво е, каква е позицията на правителството по въвеждането на така наречената средна категория или междинна категория. Второ, по отношение ролята на регионите. В а, договорите за партньорство има а, а, много условия, които се поставят на регионите. Вие по-добре от мен знаете, че от тях се искат те да участват като основните, а, основна страна в договорите за партньорство. Така че каква е позицията на националното правителство по Европейския кодекс? Ако съм разбрал правилно, е но от основните изисквания на Европейския кодекс за етично поведение е, че трябва да участват всички страни при определянето и управля... при формулирането и управлението на тези планове. По инициативата за многоязичието на Европейския парламент, която аз уважавам, ще ви отговоря на италиански. Съфинансирането и изисква различни категории в Италия, за разлика от останалите от други европейски страни, където финансирането се определя чрез законодателство. Намаляване на размера на съфинансирането в Италия беше нашата цел, но ние решихме да действаме по по-различен подход пресата в Италия напрекъснато се занимава с това, че съфинансирането може да, намалено, да бъде намалено от 50 на 25%. Ние обаче виждаме нещата по-различно. Ние решихме да насочим вниманието си към проектите. След като определихме една група проекти в, желез, в железниците, които ще се приключат до около 10 на години, ние, ние решихме да се занимаем с въпроса за съфинансирането, но от друга гледна точка. Ние определихме проектите и след това решихме да видим по какъв начин ще се променят нещата, ако съфинансирането се намали от 50 на 25%. Не говорим за е, ние говорим за 1,5 милиарда евро само за проекти в железниците. Това са проекти свързани с мрежата на железниците. Така че, след като попитахте за риска от централизация при вземането на решения, нека да ви кажа, такъв риск няма. Планът беше обсъден в самите, с самите региони и регионите го подкрепиха. Естествено, че железниците са в прерогативите на националното правителство, но тук става дума за регионални програми. Новото е, че националното правителство ще изиграе своята роля в една децентрализирана система. То ще предостави стратегически а, насоки и мониторинг. Примерно едно училище в едно село, където ще учат всички деца, може да е местен въпрос, но държавата все пак трябва да наблюдава развитието на подобни проекти. Така че тук не става въпрос за централизация. Що се отнася до до сближаването. И Италианската финансова нестабилност, разбира се, води до проблеми и това, разбира се, е о, въпрос, който ни тревожи. И Италия не е против налагането на някакъв вид наказание за унези държави, които не спазват правилата. Трябва обаче тези наказания да бъдат съответни и пропорционални. Според нас не би трябвало да се прекалява. Трябва да се спазват критериите на подходящост и пропорционалност през 2014-2020 година. Според Италия ролята на Европейския парламент ще бъде основополагаща. Именно за това съм тук и много се радвам, че е така. Що се отнася до проблема за ролята на региони? Едновременността едновременността на одобряването на програмите и а, договорите за партньорство дава възможност на регионите да играят своята роля. Няма а, първи и втори в тази поредност. А, няма да има договор за партньорство, ако а, не са, ако двете страни не са равнопоставени. И накрая бихме искали комисията съвсем открито да Обсъжда тези въпроси, да не се окаже, че в един хубав ден а, са взети някакви решения и има един месец срок за изпълнението им. А, иначе а, за кодекса на поведение а, трябва да, а, да има обсъждане. Иначе за а, тези междинни региони Италия не счита, че това е добро решение, но въпросът трябва да бъде обсъждан. Господин Де Анджелис. Грация. Господин министр, поздравление, желая ви успех в работата. Поздравление за новата длъжност. Мога да задам много въпроси, но ще се спра само на един. който е много важен. Качеството на разходите. Много често обсъждаме цифри, количества, но не се казва много за качеството на разходите. Ако средствата се използват добре, това е предпоставка за растеж, развитие и заетост преди всичко. Та ето и моя въпрос. Кои инструменти и инициативи ще използвате, за да превърнете тази цел в реалност? Нещо, което казва, че е приоритет, а именно качеството на разходите. Следващия оратор. Радваме се, че сте тук в нова функция. Ние в програма интерес към вътрешните италиански проблеми, но не интересува какво мислите за бъдещето на Италия в качеството на новата функция, която изпълнявате. Имам няколко конкретни въпроси. Какви са тези национални центрове за компетентност? Това е първият въпрос. Не смятате ли, че се връщате към един период, който си спомням от преди присъединяването? Комисията имаше представител в различните комисии. Комисията носеше отговорност по време на природа преди съединяването. Сега комисията отговаря само за контрола, а вие сега искате отново да включите комисията при самото прилагане. И така, тези центрове временно решение ли са или ще останат и в бъдещето? Имам предвид да се осигури участие на комисията. Какво мислите за общата стратегическа рамка също така като министър? За, за делегирания акт, е, като делегиран акт или като приложение към общия регламент, базисния регламент? Какво точно мислите по този въпрос? И още нещо, друг елемент, тематичната концентрация. Тематичната концентрация може да отговаря изолиране. И трябва да видим какво мислите вие по този въпрос, дали това е добро или лошо. Ще спра до тук. Благодаря, госпожа Коста. Радвам се, че е тук в залата новия министр. Имам много добри спомени за неговата работа в правителството на Проди. А сега относно обстановката в Италия. Предвижда се нова роля на италианските райони според Конституцията. Те ще играят много по-видна роля при управлението на средството, отколкото бе в миналото. И това налага два принципни въпроса. Мисля, че господин Барка се опита да ги засегне. На първо място, проблема с липсата на национална стратегическа рамка за въпросните години където да фигурират общи цели, всеки, включително регионите, да може свободно да изразява мнението си в контекста на национално прети стратегически цели, като се дава, разбира се, и съответната автономност на регионите. Имаше една хубава програма, която се казваше Италия 2015, разработена от предишното правителство, но тя бе отхвърлена в последния момент С нея можеше да се гарантира право на участие на регионите в процеса на управление. Възоснова на моя опит е хубаво да има повече споразумение между регионите. Така може да се насърчи програмата. Те трябва да разработват проекти за сътрудничество. Италия може да използва кризисния фонд. Много малки фирми можеха да получат кредитна линия. Що се отнася до условията за достъп до средства за четвърти програмен период, социалният буфер ще бъде променен и Европейския социален фонд няма да може да се използва за попълване на някои от липсващите звена. Това въжи за Италия, за Германия, където местните власти играят е, голяма роля. Ще има ли отпуснати средства за необходимите структурни корекции? И ако да, те национално или регионално ниво ще се отпускат. Ако правителствата не спазват реформите, за които се поели ангажимент, това ще се отрази ли върху регионалните власти? Този въпрос ми е дали принципа за условността ще отчете принципа на субсидиарността. Трябва заедно да разгледаме процедурите, които на хартия звучат добре, но на практика не гарантират реалност, а, прозрачност. Тоест, процедурите трябва да бъдат насочени към по-голяма ефикасност. Трябва да видим какъв е технически инструментариум, който се предлага за осигуряване на по-добро сътрудничество между централната и регионалната те власти. Следващият оратор, господин Тойдер. Благодаря ви за присъствието, господин Барка. Аз изготвих доклада за освояемостта и процента на освояемост, проблемите в това отношение. Получихме причините за по-низкия процент на освояемост в някои региони. Видяхме какви са добрите практики в други региони. Скандално е, че някои региони не могат да освояват средствата, това въжи не само за съфинансирането, изграждането на капацитет. Възниква въпроса дали има стабилна местна регионална власт. Ние призовавахме за децентрализация и обучение. Въпросът ми е, тъй като вие сте много известна личност в Брюксел, а и в целия Европейски съюз с доклада Барка, смятате ли, че на фона на италианския опит, структурните и кохезионните фондове могат да играят по-голяма роля в макроекономическата стабилизация. Тук визирам не само кризата на държавния дълг, а и напрежението в еврозоната. Мисля, че трябва да се насочват структурните и кохезионните фондове за повишаване на конкурентоспособността на европейската економика, особено в някои региони. Какво мислите по този много важен въпрос? Благодаря. Последен списък Ламберт Ван Нистелрой. Благодаря. Радвам се, че сте тук, господин министр, отново с тази нова длъжност. Имам няколко въпроса. Първо, доклада Барка. Вие говорите за договорите, които ще се сключват. Вашият подход добър пример ли е за това, което сте записали във вашия доклад? Защото трябваше да извършите нова организация, да промените системата. Договорите отговарят ли на това, което предлагате в доклада, който бе обсъден тук? На второ място, във вашите приоритети липсва нещо – енергетиката. Ако ще говорим за Европа 2020, 20, ние вече сме на път. Та човек трябва да промени приоритетите си. Това е голям шанс за Южна Италия. Енергията изобщо не се появява. Защо? И на трето място, казвате, че приоритет за вас е образованието, инвестирате много. Но ако не промените пазара на труда, няма да се получи всичко това. Вие Споменахте, че до момента финансирането не е било целенасочено. Може ли да ни кажете малко повече за подхода и идеите, които споделя вашето правителство в това отношение? Фабрицио, Ще се спра първо на въпросите, които касаят Италия, след това на бъдещето. Относно подобряването на качеството. Качеството е основен въпрос, както казах. ние ще действаме още преди да бъдат прияти някои средствата по новия регламент. С плана за действие ще се опитаме да предогадим предварително някои аспекти от новия договор. И едно от действията ни в това отношение е да се предвидят какви ще са резултатите, да се извършва наблюдение не само на финансовите резултати, но и на ефикасността. Инвестираме в училищата. По-добри ли са математическите знания или, прави, или парите са отишли само в джобовете на учителите. Това ще е в центъра на плана. Изборът на приоритетите, е, така стигам до последния въпрос, прескачам до последния въпрос, енергетиката не фигурира в тях. Защото си имаме собствена програма, която доведе много добри резултати в е, Южна Италия. Тук се говорим за проблеми, но имаме и реализирани успехи. Ако правилно си спомням, част от собственото потребление на енергия в Италия идва от възстановяеми източници, в източна Италия, кои, като процент на потребление два пъти повече от останалата част в Италия. Мисля, че така постигаме, сме близо до постигането и на европейските цели. Ето защо ние не сме включили енергетиката приоритета, сме избрали другия. Относно Италия и пазара на труда, с програмата за образование, голяма част от средствата отиват за качеството на училищата. Човек не трябва да се затваря очите. Има училища, които просто не трябва да са в такъв вид. И не може да очакваме децата да спазват е, е, закона, като си направят какво е качеството на училището, в което учат. 40% от децата в училище не спазват минималното ниво за математически познания, установено в ПИЗа. И с нивото на познанието им просто, когато завършат училище, тези деца ще се бъдат аут. Няма да могат и да си говорят с други ученици от Европа. Друг въпрос. Прехода към работа. Реализират се няколко инициативи чрез този план, които се надявам, че ще се разгърнат в цялата страна. Министра на образованието възнамерява да използва някои от тези проекти като пилотни проекти за изготвянето на цялата политика. Ние използваме териториално измерение на политиката, за да може после евентуално тя да се разпросте и в Северна Италия. Какво означават националните центрове за компетенции? В някои случаи това е добър, добра генерална дирекция в дадено министерство. Да речем добра генерална дирекция в Министерство на образованието. На нея казваме център за компетенции, защото там има компетенции, които се ползват с уважение – В други случаи може да става въпрос за агенция. Нашата железопътна компания постига много добри резултати, много добър екипа инженери и искаме тя да обърне повече внимание на юга. Е, до сега се работи главно в севера, тъй като там се изкарат повече пари. Искаме да се пренасочи акцента в тези центрове за компетентност към зони, където определено не се разгръща дейност в такива мащаби. тук говорим за държавни структури или държавни фирми. За субсидиарността и нейното задълбочаване. Значи ние в момента извършваме опити. Ще видим какво ще стане. Но според мен има една обща отговорност за стратегическите из... решения, която не се прекратява с подписването на договора. Когато говорим за работни групи, работните групи не участват само при изготвянето на договора. Те трябва да въжат за да работят по време на целия период на договора. Комисията не става част от управителният орган. По-скоро тя участва не само при изготвянето на принципната стратегия, но и при нейната реализация. експерти от Брюксел работят с Сабина, италианския екип в сферата на образованието. Знаем какво мислят комисиите, какви са техните критики. Е хубаво да научим това в процеса на работа, а не след като се реализира проекта. Така ще се работи непосредствено и резултатите ще можем да Извинявайте. Това е доста интересна идея. Комисията участва и така веднага получавате нейното мнение. Ами, ИТЕР може да послужи като прототип тук. Обща стратегическа рамка Притесняват ме рисковете. Италия се оказва изолирана от държавите членки. Смятаме, че комисията трябва да отговаря за изготвянето на тази рамка. Защото аз смятам, че държавите членки ще постигнат компромиси и ще се разводни целият процес, ще се стигне до такъв продукт, който няма да е полезен. На последния съвет повторих становището на Италия, но бяхме единствените, които казаха това, че този документ трябва да се разработи евентуално от комисията. И ако не може, това трябва да се намери някакъв вариант, формула, документа да бъде одобрен от Европейския съвет. Тоест да се осигури легитимност на продукта без да има разводняване. И на последно място тематичната концентрация концентрирането по теми. Това, което се предлага в момента е прекалено строго. Не може да казваме на Каламбрия какво да прави по въпроса за конкурентоспособността. В Калабрия не могат да се хвърлят средства в университетите, с изключение на някои университети, които заслужават пари. Ако не се освояват парите, те просто се губят. В Калабрия въпросът за растежа и конкурентоспособността трябва да се разгледа чрез ключовът на социален договор между гражданите и държавата. Има 20 годишен вакуум, но не може да се правят изведнъж скокове в неизвестното и да искаме от Калабрия да инвестира много в научно-развойна дейност. Докъде ще се стигне? Ще се организират търгове за външни фирми, които нищо няма да направят, от фирми, които никога не са се занимавали с научно-развойна дейност. Така че много ни притеснява предложението на комисията в сегашния му вид. Според мен е много по-добър вариант е социалния фонд, който дава повече гъвкавост. Социалния фонд позволява избора да се прави от съответния регион и решенията, които се взимат в различните райони, ще са доста различни едно от друго. И на последно място, междурегионална програма, да, но практиката ни не е била много успешна до момента, защото не беше ясно кой командва така че има такъв проблем с междурегионалните програми. Трябва да има ясно спределение на отговорностите и задълженията. Така че отговорът е да, но. Евентуално въвеждането на принципа за условност ще ни спомогне за решаване на проблема предварително, а не в последствие. Напълно съм съгласен с това, което казахте. Само искам да ви напомня, че трябва да се запази известна гъвкавост, защото знае ли човек какво ще стане в бъдеще. Затова трябва да се предвиди шанс Северна Италия да се използва гъвкаво тези средства. Това е. Благодаря. Благодаря. С това приключи размяната на мнение с министър Барка. От името на всички ни мога да кажа, че ценим не само това, което правите в момента в Италия, но и това, което казахте за бъдещата политика. Както можете да се представите, ние сме насред обсъждането на базисния регламент. И знаем, че в съвета има разнобойно становище по много въпроси. Благодаря ви, че признахте за този проблем. Вие в момента експериментирате и изготвите заключение, така че ще е хубаво в бъдеще също да се срещнем с вас, когато имате какво ново да споделите. Още веднъж искам да пожелая успехи на новото правителство. Надяваме се Италия да успее. Ще се радваме, ако политиката за сближаване спомогне за разрешаването на проблемите, пред които сте изправени.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 Уважаеми колеги, продължаваме. Следващата точка в дневния ни ред е изслушването което през последните две години се оказва много важен за повечето от вас във връзка с брутния вътрешен продукт и а, другите критерии в рамките на политиката за сближаване. А, тук секретарята ни е предложил една програма а, подредност на презентации по този въпрос. Започваме с презентацията от професор Яцек Шлахт по отношение начините за измерване социалното и економическо развитие за целите рамките на политиката на сближаване. Искам да помоля ораторите, тъй като разполагаме с час и 15 минути, да бъдат възможно най-кратки, за да оставим повече време за въпроси и до изяснявания. Професор Шлахт има думата. Thank you very much for, for invitation. I will, I will... Много ви благодаря за поканата. Ще се опитам да бъда възможно най-кратък. Тук съм предложил някои от основните елементи на националното счетоводство и сметките. Това са неща, които са се развивали векове наред и най-накрая има една система, предложена от Ричард Стоун, Нобелов лауреат и от Организацията за Обединените нации, като след това е приета и от европейските нации като счетоводство. Разбира се, има и договор, в който има економически, социален и териториален аспект, като в момента сме най-напред с измерването на економическия растеж. А, измерителя е брутния вътрешен продукт социалния аспект се измерва чрез нивото на безработица, но и нивото на заетост, а по отношение на териториалното сближаване сме по-малко напреднали и обикновено се предлага да се измерва а, чрез а, достъпност, критерия за достъпност, а, също така времето, което се прекарва в пътуване и така нататък. А, кои са за и против а, БВП? Кои са основните въпроси? Първо казвам, че а, това е, що годе, обективна мярка за измерване на производството, а, което не означава измерване на благосъстоянието на дадена нация или регион. Тоест, ако трябва да сравняваме държави или региони, ако искаме да видим как те се развиват, това е най-добрият вариант за измерването на критерия. Разбира се, има, има някои упростявания, когато се измерват а, тези показатели. Лесно можем да покажем, че е, е еклектично а, това като подход. Ако в национален мащаб се разглежда, ако нещо се е платило, то се отчита. Ако не е заплатено, не се отчита. А също така има въпроси свързани с приложното поле или обхват. Ако има а, производство, което а, замърсява околната среда, трябва ли а, това замърсяване да се а, отчита или не? Тук а, също така имаме сивата економика, а, военното производство и така нататък, които трябва да се вземат предвид. Има и проблеми при сравнението между различни територии. Какви цени се използват, какви валути и начина на преобразуването в един общ знаменател. Обикновено се използва а, стандарта за равнопоставеност в покупателната способност. Ако помислим за териториалния обхват, се опитваме да сравняваме на ниво държава, но и на ниво регион – Става въпрос за категориите НУЦ-2 и НУЦ-3 за класификация на административно-териториалните единици. Също така има и връзка с населението или територията също така качеството за описание на процеса за сближаване, дали може да се опише правилно чрез БВП. Това е една умствена карта, която всички ние си представяме, когато а, с, говорим за сближаване. Това е БВП на глава от населението като се вземат предвид стандартите за покупателната способност. Това е а, нещо, което е направено от Световната банка. Виждате БВП а, за квадратен километър за Белгия. Вижда се много разнообразна а, картина. Тук все едно имаме Хималаите в Брюксел и а, Антверпен и други места, като равнините са на останалите места. Това е за Полша, Варшава, а, в а, центъра с а, голям БВП и по-малък на останалата част на Полша. Виждате централна Европа. Има някои звезди, които се открояват в Централна Европа, но има големи, така да се каже, дубки, големи празнини в сравнение с Западна Европа. Полша е една държава, която е доста успешна по отношение на сближаването за административно-териториалните единици, попадащи в НУЦ-2. От 1997 година имаме статистика, като последните цифри са от 2009 година позицията на Полша се подобрила от 44 на 61 за 12 години, така че това описва нещата. Ако отидем на нивото НУЦ-2, виждаме обаче, че има някои региони, като Мазовике, която е подобрила положението си с 34 пункта. Има региони, които са около големи градски региони. Те са доста успешни, с увеличение около 20 пункта, обаче в източна Полша по-слабите региони също са подобрили положението си с 7-8-9%. Тоест, отговора е да, БВП описва справедливо процесите на сближаване. Сега обаче се движим а, в територия извън БВП. Има и други индикатори, които са предложени в петия доклад за сближаването. Няма да чета какви са конкретните показатели, но всички тези изброени показатели са предложени за нивото НУЦ-2. Също така а, са предложени а, нови показатели а, за разработване, но за момента те са само на национално ниво. Освен това, виждаме един важен набор от а, цели, които се предлагат в стратегията Европа 2020 година. Има 8 показателя вместо 5 тук имаме цели, защото се задават нива, които трябва да се постигнат от държавите и от целия Европейски съюз. Това са теоретичните карти, така, които си представяме мислено, отдясно индекса за човешкото развитие. От този род показатели са изобразени тук – това от лявата страна, а пък от дясната страна са показателите за бедност. Тук малко трудно се четат цифрите, но най-интересното е във втората графа. Виждате кои са годините на щастлив живот. Скандинавските държави са в 61, 62, 63 и така нататък. Полша, Словакия също така са в а, обхвата на 47, но България е 37 само, така че има голям разнобой между държавите от гледна точка на а, усещането за добруване и а, колко години хората живеят а, здравословно, така да се каже. Тук става въпрос за достъпността. Тук също има празноти на ниво НУЦ 2 и НУЦ 3 са направени тези анализи. Виждате, че в, на границата на Европа има наистина трудна достъпност по отношение на развитието, също така малко развитие на промишлените услуги, голямо разминаване, когато се сравняват Северна и Западна Европа с Източна Европа и отчасти Южна. Това е много интересна карта, която присъстваше във всички версии на доклада за сближаване, но беше заличена от окончателната версия, може би на някой не му е харесала. Виждате, че Северна Европа с високо качество на правителство, управление, също така виждаме и Южна Европа, Гърция, Италия, България, доста зле са нещата, пък Полша и други държави са в друга категория. Тук става въпрос за широколентовия интернет. Доста разнообразна картина по отношение на тази връзка. Индекса за конкурентно способност също показва доста голямо разнообразие между регионите, които даже са разположени в една и съща държава. Тук е индекса за регионални иновации. Отново огромна разлика между Стара Европа, държавите членки от Стара Европа и новите държави членки. Какви са заключенията? БВП все още е важен показател, но трябва да подобрим методологиите за изчисления. Важен въпрос е също закъсняването. Доста голямо е закъснението. Преди три седмици в Полша получихме данните за БВП на глава от населението за НУЦ-2 и НУЦ-3. Това бяха числата за 2009 година. В някои държави все още няма такива данни, така че подхода ни е много назад във времето. Данните, с които разполагаме, са много отдавна. На второ място трябва да работим по различни синтетични показатели, особено показващи нивото на добруване, на благосъстояние на нациите и на регионите. Основно благосъстоянието на регионите е нещо, което не е добре развито. Също така трябва да доразработим социалното, териториално измерение на сближаването, полското и преди това унгарското председателство направиха много за по-доброто схващане за териториалното измерение на сближаването. И освен това трябва да а, прием ограничен брой секторни показатели. Е, списъка в стратегията Европа 2020 година е добър пример. Благодаря ви за вниманието. И аз ви благодаря. Сега Франк Суту има думата, професор от CNAM в Париж по отношение на критериите в политиката по сближаване. Вие може би ще ни кажете как да бъдем реалистични или оптимистични, или може би и двете. Благодаря ви за възможността да обсъдим въпроса за БВП като показател. В момента всеки економист, но и всеки друг човек използва този показател, ще се възползвам от тази възможност да обсъдим някои базисни моменти. На първо място да видим дали е реалистично да се използва БВП. Както виждаме на този слайд, се намираме в положение, в което се опитваме да хванем една голяма пеперуда а, с една много малка мрежичка, т.е. с един много малък бюджет на, европейски, на европейско ниво, а, така че а, наистина е трудно да се а, постигнат резултати и се и води до голяма фрустрация, голямо разно, разочарование на европейско ниво. Аз смятам, че дори комисията а, си променя мнението и до момента комисията а, настоява много на показателя за въздействие, когато разработваш някаква програма, какви ще са потенциалните въздействия. Сега обаче комисията мисли, нека да бъдем по-реалистични, да мислим за резултати, за изхода от програмата и да ограничим а, броя на резултатите. Когато видим дефиницията на въздействие, а, виждаме, че това е много ограничено. Сега обаче а, разговаряме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 мрежа, а, мрежовото като подход. Нещата се променят, т.е. и а, вървят към по-реалистични показатели. След това се поставя въпроса за целите. Дали тук въпроса е да се постигне растеж или сближаване. Знаем, че от 2000-та година съсредоточаваме вниманието си върху растеж, растеж и растеж. А, без значение а, къде се намира този растеж. Това може да бъде опасно, защото колкото по-се подчертава важността на растежа, толкова повече се подчертават научно-изследователските усилия и разработките. Както и господин Барка каза, нямаме университети, които да освояват толкова много а, и полезно средствата. Затова се използва Европейския социален фонд, за да може и самите региони да а, инвестират в научно-изследователска и развойна дейност. Какво правим, за да обвържим, обвържем по-богатите части с по-изостаналите? Тук няма условности свързани с територията за ползвателите, за бенефициентите. Може да се обърнете към регион, може да се обърнете към университет. Тоест няма задължения, няма предварителни условия за териториално обвързване, а, трябва да се види кои са слабостите и върху тях да се, развити, е, е, върху тях да се фокусира развитието. А, така че, когато имаме центрове за научно-изследователска дейност и те са слаби, върху тях инвестираме и върху другите слаби точки. А, това беше и подхода в Обединеното кралство. На а, ниво Европейски съюз обаче ми се струва, че се забравя за това нещо и трябва да се помисли за въвеждането на подобен аспект. Друг показател е свързан с следното. Да кажем, да забравим БВП и да се обърнем към качеството на живот. Качеството на живот е нещо като тая машинария. Наливаш пари в образование, в жилищно устройване, спорт и така нататък. И най-накрая, евентуално, може би получаваш качество на живот. Разбира се, това е опростенческа картина на нещата, но ако трябва да се обърнем към качеството на живота, опасността е, че нещата ще се услужнят безкрайно. По отношение на отчетността, може би БВП и качеството на живот са а, повече контекстуални а, показатели. Те не отразяват преките ефекти, последици от европейската намеса. Така че трябва да се помисли за по-специфични показатели. По отношение на докладването пред парламента, нека да се замислим за показатели, да видим какви са на парламентарно ниво, какви са показателите, които вие искате да видите в а, едни договори за партньорство. Когато погледнем проекто регламента, има дълъг списък с общи показатели. Вероятно, вие сте виждали този списък на европейско ниво. Има много-много такива общи показатели. Каква е връзката им с БВП? какви ще са използвани те показатели на европейско ниво. Например, броя на проектите. Преди малко обсъждахте макрорегионите и трудността те да бъдат оценявани. Ако се погледнат програмите за сътрудничество, вие виждате като ключов показател брой проекти. В крайна сметка получавате хиляди, милиони проекти като бройка. След това се поглежда БВП, обръща се към економист и казвате, я кажете сега каква е връзката между проектите и БВП. Това е много мистериозен въпрос. Така че какви биха били показателите а, които искате да видите на парламентарно ниво. Може би не броя проекти. Това не е най-добрият показател. Бъдете внимателни обаче с този а, списък с общи а, показатели, а, които са в проекторегламента. Те не са толкова пряко свързани с БВП. А, те не са много ясни по отношение на целите на Европа 2020. Кое е най-страшното, най-плашещото или пък най-обещаващото измерение – тук въпросът е да бъдеш или да не бъдеш свързан. Какво може Европа да предостави на всичките си а, граждани, което не може да се измери пряко с БВП. Има много фактори. А вероятно това да бъде обвързано с някои европейски мрежи. Мрежите за иновации, за познания, за благосъстояние. Понякога човек се чувства разделен от всичко това. Така че да видим а, какви са връзките, какви са ключовите измерения на развитието, както стана въпроси за Италия преди малко. А, какво а, може да се гарантира като достъпност за всеки европейски гражданин по всички тези измерения. Това е едно предположение да се опитаме да успорим БВП като а, индекс и да видим какъв би бил альтернативния индекс. Б за бродбанд или широклентов интернет. Всеки иска да е свързан с някакъв доставчик на широколентов интернет. Може би Европа трябва да е по-конкретна по този въпрос. Е е за енергетика. Знаем, че на европейско ниво има все по-малко производство на енергия. Какво ще правим с енергийните мрежи? Те за транспорт. Тук мисля за мрежите конкретно. Господин Барка обърна внимание на този въпрос. Какво може можем да направим, за да има по-добър достъп до магистралите, за да може чрез влака да отидеш до Варшава, до Рига. Аз съм се опитал до София, например. Разбира се, със самолет стават нещата, но нека да помислим за нещата, които може да се гарантират на всеки европейски граждани за по-добра достъпност, което е последната дума. Това е ключовия аспект, свързан до голяма степен с инфраструктурата можем да помислим и за едно друго Е, за education или образование. Тук става въпрос за обучението през целия живот. Какво означава образованието? Дали все повече и повече дипломи? Какво ще правим всички тези дипломи? Това са различните измерения Тоест, тук не се опитваме толкова да отхвърлим БВП, а да намерим нещо, което е поне толкова просто, колкото него. Благодаря ви за вниманието. Това беше доста а, предизвикваща, провокираща вниманието презентация. Сега а, ще преминем към финландския опит. Ани Айнинген ще ни а, представи гледната точка от Министерството на економиката и енергетиката. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да упростя нещата прекалено, въпреки че се опасявам, че не мога, защото съм си професор, но съм специалист който се занимава с, с сближаването, конкурентоспособността и затова много се радвам, че сега говорим за това как да измерваме сближаването, а и конкурентоспособността. способността. Спомнете си вторият екран, който ни показа професор Сотон, в който се иллюстрира сближаването. Според мен нещата стоят точно обратно. Всички се опитват да постигнат една и съща цел. най-добрата цел е добра политика на сближаване. Така че когато говорим за сближаване, трябва да видим колко конкурентно способни са регионите и структурата на регионалните, на регионалната ни политика се оказва ключ към успеха. Според мен обаче и демографските въпроси трябва да бъдат поставени на масата и Трето, политиката да бъде много добре обвързана с мащабите. Нека да мислим за показателите за развитие. Разбира се, БВП с ограниченията, които вече бяха споменати в тази връзка. Другият критерий, който ни интересува е работните места, заетост или безработица съответно и демографските критерии. Така че според мен най-лесно е да кажем, че това са показателите, които най-ясно ни показват какви са резултатите, но естествено този триъгълник съществува от 70-те години, но той много пъти се преработва и сега се опитваме да включим в него и а, компетенциите, научно-изследователската и развойна дейност. Тоест в този в този четириъгълник трябва да има място и за компетенциите. Така че, разбира се, политиката се оказва ключа. Тя е в центъра. За да има устойчив растеж, за да има всеобхватен растеж, целта трябва да бъде благосъстоянието, добруването на гражданите. Вече много е, схеми бяха показани по тази тема, но тъй като тя е голяма и тя е обвързана с БВП, е, тук се вижда връзката между БВП и а, задоволството от живота като цяло. Така че виждаме, че има значение БВП за а, това хората да се чувстват доволни. Така че очевидно има някакви информационни празноти а, при измерването на рез, резултатите по регионален принцип. Евростат разбира се работи по тези въпроси а, и те естествено са изключително важни. Става въпроси за образованието и за околната среда но и а, вътрешните възможности на отделните територии да се справят с външни въздействия, особено когато те са шокови. Освен това има и демографски а, проблеми, проблеми с, свързани с застаряващото население. Това е един пример за един показател, който обвързва БВП, безработицата и до някъде научно-изследователската и развойна дейност е разработка на един мой приятел от Eurofutures Финландия. Виждате какво е положението в различните региони на Европа. Тук обаче можем да видим и нещо друго, да си направим заключение по отношение на мащаба. Източна Финландия, която се намира в ъгълчето, виждате, че не се справя много добре, но нивото от е, НУЦ 2 е, ни води към нивото на НУЦ 3, за да направим сравнение. И виждате изведнъж, че на ниво е, НУЦ 4 един а, от евродепутатите всъщност е роден в едно от тези градчета. Това е едно много добре а, а, развито, един район с много добре развити компетентности в източна Финландия. Така че много е важно в източна Финландия да има такива зранца, такива двигатели, които да дърпат целия регион напред. И така предизвикателството е как да се обвърже всичко това. Баракас и Клобо са на около 70 км разстояние, но а, тук трябва да се обединят усилията на целия регион. И това въжи не само за региона, но и за всички държави и целия Европейски съюз. И накрая демографския въпрос. Това е схема, която показва а, Европа и възрастното поколение в съответно Финландия и Европа. Разбирате защо Финландия проявява този интерес към този въпрос. С синьото са показани регионите, където през 2020 ще има голям процент от възрастни хора, които ще бъдат зависими от държавата. Виждате, че Финландия е изправена пред този проблем в не толкова голяма степен, колкото като Италия, Германия. И тези въпроси а, са въпроси, които ще ни вълнуват през едните десетилетия. И така накрая онова, което измерваме, а, ни, а, ни влияе върху решенията. А онова, което сме измерили и не сме го измерили правилно, естествено ще ни доведе до погрешни решения. И така сега продължаваме с, дискусията. Знае, че Генерална дирекция регионално развитие иска да, да се намеси. Да, разбира се, заповядайте. Oh, euh, Много благодаря. Искам да направя обобщение на едно проучване, което комисията беше възложила. И идеята беше да се намери по-добър показател от а, а, брутния приход, а, който да покаже по какъв начин се представят регионите. Важно е обаче бързо да се получават надежни данни от Евростат. За да се справим с проблема, който беше засегнат от преждеговорившите, при БВП едва ли има големи концептуални проблеми на национално ниво. Той се използва като един цикличен показател. Става обаче по-сложно, когато този показател се използва като структурен такъв, защото увеличението на БВП може да бъде резултат от е, производство, което не помага много за подобряване на положението или е направо вредно. Така че тук трябва да помислим как да се нагодим към а, е, показателя на брутен регионален продукт, така че да измерваме регионалното производство. Основният проблем, който възниква е дали имаме максимален економически растеж в цялата страна или искаме по-скоро да подобрим стандарта на живот на хората в отдалните региони. Това са две различни неща. В някои региони може благосъстоянието на населението да е резултат на някакво производство, което не е а, в съответния регион. Ако видим какви са техническите затруднения при изчисляването на брутния регионален продукт, първото нещо, на което се натъкваме е, разбира се, проблема на отделянето, отцепването на регионалните от националните данни много пъти, в, в много случаи това е най-видно при заплатите, например. И се наблюдава тенденция, при която има различни клонове, например, и централа на едно и също предприятие. Някои неща които са изключително важни, може би се отчитат по различен начин в отделните региони. Изчислява се БВП за цялата държава като осреднена стойност, при положение, като се приема, че а, е, сякаш цените са едни и същи навсякъде, но това не е така. И в а, НУЦ 2, дори НУЦ 1, се вижда, че Брюксел има много висок БВП на глава от населението, но БВП не се изчислява на базата на а, голям Брюксел, населението на голям Брюксел. А, там живеят много повече хора, отколкото е реалното население на Брюксел. А, и така, какви са альтернативите, които можем да предложим? разгледахме различни показатели и се оказа следното. Ако тези показатели се класифицират категоризират, се оказва, че има доста ясна връзка между БВП като економически показател и материалното благосъстояние на гражданите. Тоест, нетният разполагаем доход и показателят здраве – Средната продължителност на живота при мъжете е доста по-различна от тази при жените. Не, че искам да намекна за неравнопоставеност на половете, но тук става въпрос за човешки капитал в края на краща. И освен това, когато става дума за образование, като че ли при мъжете има по-големи различия, отколкото при жените. информационните и комуникационни технологии също са важен въпрос. Броя на хората, които живеят в бедност. всичко това е много трудно да се включи, да се агрегира, да се а, е, използва при економическите показатели, защото нещата са твърде различни в различните региони. А, е, има и негативни корелации. Така че според мен трябва да се вземе предвид социалния елемент, но това е много трудно. Едновременно с това не трябва да се замесваме не трябва да, замес, да намесваме економическите показатели. Съвсем друг е въпросът, че трябва да се мери с друг аршин, ако искаме да вземем предвид всичко това. Що се отнася до екологичните показатели, не ги включваме в тази диаграма. Причината е, че Смятаме, че е трудно те да бъдат използвани в регионален план. И отново възниква въпроса по-добре ли е да насочим всички е, усилия за проучване на економиката на една страна към един регион или да се опитваме да намерим някакви средни показатели за цялата страна? За сега отговор по този въпрос няма, тъй че основният проблем е че трябва да се работи от друга гледна точка да се следва друга логика, не логиката изцяло на економическите показатели. Времето лети, така че ще пропусна някои от екраните. Това са някои изчисления, които ни показват как стои теоретично въпросът в цяла Европа. има БВП, имаме карта на БВП, това е картата от ляво, а от дясно се, вземат предвид, се взема предвид и нетния доход на гражданите. В БВП плюс 3 се вземат предвид здравето, образованието и човешкия капитал. В някои региони на Западна Европа, следователно, просто този метод не е приложим. Причината е, че там се извършат сериозни социални промени. Има региони, където, примерно, населението застарява, хората се връщат отново по родните си места, след като се пенсионират, да речем, това е много популярно във Франция, там няма силно е, развито производство. Е, стандартът на живот е добър, е, благодарение на националната социална е, система. От друга страна, в Централна и Източна Европа, столиците стават е, все по важни центрове и причината е, че там се произвежда най-много добавена стойност. Част от нея се прехвърля към други райони в страните. Така че, като се вземат предвид тези прехвърляния, районите около столиците а, стават все по-съществени. На тази карта се взема предвид БВП плюс здравеопазване и човешки капитал. За съжаление, това, което не се вижда на тази диаграма, но ще го намерите в нашия доклад за регионите, е, че има региони, които независимо от своето економическо развитие, все пак би трябвало да бъдат а, наблюдавани поради социалната а, деликатност. Това са райони, които са економически силни, но равновесието е деликатно. Благодаря. В края на дискусията искам да дам думата на Филип Монто от комисията, след което ще дадем възможност на колегите да да, да, да зададат въпросите си. Да, наистина много е интересно като политик да слушам тези анализи на статистиката. Всичко това ми напомня за нещо, което чух от представител на една от държавите членки, който каза, при нас БВП е 74,9, но се опитваме и правим каквото можем зная, че когато става въпрос за растеж, трябва да се мисли за регионите. Може би не е много демократичен този подход, но това са реалностите. Говорим за е, шеста програма, седма програма. Това са все програми, е, с които се развиват е, показателите и с риск да повторя нещо, което вече беше казано от преждеговорившите, е, а, е, че а, е, за да постигнем растеж в Европа, трябва да инвестираме в регионите. Там обаче има две различни реалности. Едната реалност е как да определим, как да опишем нивото на развитие, на растеж, на подобряване на стандарта на живот и така нататък. Това са показатели, които различни економисти използват по различен начин. Интересно и направо заинтригуващо е това проучване. Другото решение обаче е политическото и то се базира на БВП. БВП край, БВП на глава. Тъй, че от една страна трябва да решим къде да отидат парите, но от друга страна използваме БВП. След това обаче почваме да правим оценките. Е, Резултатно с ефективност, т.е. как да измерим ефективността на политиката и се опитваме да измислим какви ли не показатели за това. След което вадим показатели за ефективност, след това, е, когато трябва да решим къде да отидат парите, казваме ми БВП. Тъй, че има различни реалности. Или може би, когато гледаме картите, най-различните карти, забелязваме, че диспропорциите на практика са все едни и същи. Независимо за какво говорим, ситуацията си остава една и съща. Почти. Е, може би плюс-минус няколко пункта, но няма смисъл да го крием. Колегите а, може би няма да искат да покажат тези данни, защото това означава, че избирателите им ще ги убият, но БВП не отразява всички проблеми. БВП отразява най-общо ситуацията и затова политиците го използват и ние го използваме. БВП обаче не отразява тази много сложна система. И затова ни трябват много по-сложна, ни трябват много по-сложни показатели. И те трябва да бъдат използвани и от онези, които вземат решението къде да отидат парите. Защото ако не го направим, ще бъдем в една напълно шизофренична ситуация. От една страна измерваме нещо, от друга страна се оказва, че това, което измерваме, би трябвало да бъде нещо различно. И в края на кращата на картата ще ни покажат, че там където БВП е най-нисък, хората се чувстват най-щастливи. Тъй, че трябва да се реши след това къде да отидат парите при най-богатите или при най-щастливите. Благодаря. Благодаря. Предлагам да дадем думата на трима оратори, а след това ще дадем думата и на Ламбер Финистра, за а, да си зададе въпрос. Откъде получихте тази информация? Много важно е човек да знае повече. Опитвам се да напасна всички неща. От това, което се каза, научихме, че БВП си остава важен показател за развитието. Когато се разпределя паричен ресурс, БВП не може да бъде поставена под съмнение. Към него могат да се добавят други индикатори, но за кохезионните и регионалните фондове той си остава важен показател сега и за в бъдеще. Другия въпрос е как се изпълнява политиката. Стратегията 2020 представи нов облик на целият този процес. След като чух изказванията, ми хрумна следния въпрос. При БВП плюс можем да използваме същите критерии за резултатност, както в момента. Достатъчно качествени ли са данните? В нашата комисия има становище за качеството на статическата информация на Евростат и така нататък. Разглеждаме този въпрос. Да може да кажете нещо повече по него? Когато извършваме оценка на програмите в бъдеще, в близко бъдеще, какво бихте направили във връзка с тази идея? На следващото място, териториалния фактор. Има различия, съществува и принципа за субсидиарност, това е така и в самата Белгия. В отделните райони се решава каква политика да се преследва. Ние добавихме сега териториалното измерение и така се осъществява една важна връзка. Териториалният елемент трябва да бъде вземан предвид, т.е придобива все по-голямо значение. И на последно място, в предложението на комисията се говори за върхове постижения в научно-развойната дейност. Обаче има територии, които са изключени от списъка на региони за върхове постижения. Останах много изненадан, когато видях кохезионните фондове за новите държави членки – Опитваме се да изградим върхове постижения там. Но ако се макат райони от списъка, трябва да обърнем внимание на този проблем и да видим какви правила да се предлагат за целият този процес. Благодаря. Следващия оратор, казва председателя. Hier haben, wenn äh, auch äh, die meisten Радвам се, че проведохме това изслушване. Макар, че много колеги не са в залата, полезно е да предадем получената информация. От дълго време работим с БВП като показател, но той не ни дава представа за абсолютно всички важни фактори в сферата на териториалното сближаване не може всичко да се мери само с БВП и да се разкрият всички тенденции. Това е ограничен по своя характер показател. Така че ако използваме само него, си налагаме сами ограничения. Структурните фондове могат да постигнат определени резултати, но това не фигурира в докладите на комисията. Процентът на успеваемост е доста ограничен. Това е така, защото в много случаи е много трудно да се покаже кое е успех, кое е не. Господин Ван Демотен показа по време на своята презентация, че БВП трябва да си остане основен показател. Не можем да се абстрахираме от економическите измерения, но към него и други индикатори. Много по-добра представа се получава за даден район, ако се вземат и други критерии, социални критерии, економически, социални, териториални критерии. В някои градове в Германия, например, официално има положителна тенденция към развитие. Но ако се вземе пред социалното измерение, картината се променя. А и доходите растат само за малцина. Ето защо тук трябва да се взима пред повече логиката на Европейски социален фонд. Ако всичко се базира само на БВП, нищо допълнително не можем да направим. Не можем да постигнем допълнителен напредък не може да разберем дали положителното развитие е реално е положително или е признак за стагнация. Ако фокусираме само върху БВП, всичко ще е в стагнация. И трябва да се направи нещо, за да може да се получава по-ясна представа. Презентацията за териториалните аспекти също бе много интересна за мен. Ясно е, че БВП не е непосредствено зависим от положението в различните райони. Това стана ясно по време на презентацията – в Западна и Централна Европа парите са по-малко на разположение в сравнение с България и Румъния. Значи към някои страни се пресочват повече средства, други по-малко. И там, където парите са по-малко, трябва да видим върху какво точно ще се работим. Освен БВП, тук са необходими и други критерии. Както каза господин Ван Демотен, това е пределно ясно. Äh, Но има известно противоречие. Господин е спомена, че не ни трябва нищо друго, освен БВП. Други лектори показаха, че БВП предлага ограничени възможности за отразяване на реалността. И така въпросът ми към господин Шлахтер е какво мисли той за това, което казаха другите колеги. Те обрисуваха доста различна картина в сравнение с това, което каза той по време на своята презентация. Искам да получа отговор на този въпрос. Имам въпрос към господин Ван Дематен. Ако могат да се извършват корекции към БВП, да се добавят и други фактори, като економическо развитие, и други фактори, какво предлагате да направим, за да решим проблем, в който се намираме в момента? Знаем, че се допускат грешки и въпросът ми е дали в регламента не трябва да се предвидят допълнителни критерии, за да може да се коригират грешките с проценти, допълнителни показатели, които да не позволяват да се правят корекции и да се получават по-добри резултати. Какво мислите по тази идея? Последния в списъка Карима Релис. Благодаря за направените презентации. Ще спра на няколко въпроса. От есента на сам редица економисти казват, че БВП по никакъв начин не отговаря на международните, европейски, регионални изисквания. Според мен, от самото начало индикаторите не са разработени добре. Методологията, на базата на която работим, не е добра. Има едно нещо, за, за което се спомена. Растеж. БВП трябва да осигурява растеж. Но като си напред моделите на потребление днес, мога да кажа, че ако използваме само този показател, няма да се стигне до неограничен растеж. Такова понятие просто няма. Планетата е една и си има своя капацитет. И така, така опираме до политиката за сближаване. Нейна цел е да се извърши връзка между потреблението, резултатите, но има и економическо и екологично измерение. В началото имаше проблем, че нямаше връзка между спекулативната и реалната економика. Какво стана с благосъстоянието? Здравеопазването, социални проблеми, безработица, те всички се отразяват на благосъстоянието. Мисля, че това са въпроси, на които трябва да се намери решение. Към момента ни се казва, че нямаме избор, но има и друг фактор, който може да се използва. Среща на върха в Йоханнесбург, посветена на проблемите на Земята, ни предостави нов индикатор, който бе възприят екологическия отпечатък на регионите, т.е. да се постави потреблението в нова светлина, да се отчита до каква степен градските зони се отразяват на земята с моделите на производство там. Така че екологията е важен фактор, който трябва да бъде вземан предвид. Трябва да попитам европейските граждани, кое ще направи живота им щастлив. Според мен, екологията ще бъде допълнителен фактор за в бъдеще. Ние трябва да предогаждаме събитията, в региона на Северно Кале имаме известен опит. Ние попитахме хората какви показатели според тях трябва да бъдат вземани предвид. И те споменаха бедността, екологичните проблеми, намаляването на социалните неравенства като най-важни приоритети. Какво мислите вие по използването на логиката като фактор? Заповядайте, може по ред на презентациите отново да вземете думата. Благодаря за направените изказвания и за зададените въпроси. Ще цитирам част от моите заключения – ако не съм бил добре разбран от някои депутати, то е защото не съм бил достатъчно ясен и точен. Аз казах, че БВП си остава важен показател, но трябва да се подобри методологията за изчисление. Дори да сме далеч от момента, в който можем да кажем, че това е най-добрия показател, ние трябва да направим всичко възможно, за да се подобри този показател. Много се каза за сравненията на регионално равнище. За метрополитните райони, градските райони, много висок е процента на БВП в новите държави членки. Говоря за столичните райони. Защо? Защото няма добра преценка за производство, генерирано извън тази извън регионалните територии и всичко това отива в столичните райони, в Варшава, Прага и така нататък. Също така не се отчитат добре и финансовите услуги. Това е друг пример за област, където може много да се подобрят нещата. Вече казах, че в БВП влиза и производството, което е пагубно за околната среда. По редица причини можем да кажем, че трябва да се подобри методологията. И във втората част на моята презентация казах, че трябва да работим по изготвянето на различни синтетични индикатори, които да показват какво е благосостоянието, социалната система. Това е моето усещане, в Евростат и в националните статистически институти има проблеми с изчисляването на благосостоянието на нациите, тъй като това е доста по-сложен и труден въпрос. Казах, че трябва да се работи и по социалното и териториалното измерение на кохезията. На Ян Олбрихт искам да кажа следното, тъй като той засегна много важни въпроси. Ние сме свикнали с измерение на сближението, следното изменение – социално, териториално, економическо сближаване. Стигаме до въпроса как да изразходваме добре парите. Но има и други важни аспекти на сближаването, които не са засегнати договорите. Културно и политическо сближаване. Ако добавим и тези аспекти, може да се променят идеите ни за това как да се изразходват средствата. Благодаря. Без зададен въпрос, какво липсва в сегашната редба? На програмно равнище имаме глобални индикатори – от една страна и съвсем оперативни показатели, брой фирми, участници и след това имаме и БВП. И ако искаме да се обясни връзката, липсва точно средното ниво, специфичните конкретни цели. И на европейско равнище има много информация, но трябва да видим какви са конкретните индикатори. И мисля, че за момента липсва едно изменение в конкретните индикатори, именно териториалното измерение. Затова аз толкова говорих за достъпността. Има много публикации на тази тема, но на европейско равнище няма показател за достъпност, който да гарантира растеж. Този показател е важен, да имам всеки справедлив достъп до развитието. Той сам по себе си няма да доведе до растеж, но е важно всеки да има достъп до развитието. Така че определено трябва да се работи повече върху достъпността. Благодаря за това, което бе казано и за зададените въпроси. Районите играят с ограниченията, които им са наложени, с правилата. Въпросът е защо нямаме ясни правила и да се каже, че ако се надхвърлят ограниченията, може да се дадат някакви стимули, ако се постигат по-добри резултати. Така и за Олимпийските игри, когато си има нормативи. Някои райони искат да надхвърлят, да надскочат границите. Определено трябва да обърнем внимание на този проблем. Трябва да се дават стимули и възнаграждения за надхвърлянето на границите. Относно териториалното равнище, въпрос, който аз разгледах. Ежедневната градска система се различава в отделните държави. трябва да се извърши по общо анализ на тези основни ежедневни звена в нашия градски живот. И на последно място, аз съм съгласен, че районите за върхови постижения трябва да бъдат включени и да се насърчават. Ако се върнем към темата днес, много трудно е да се измерва нивото на компетентност, връзките между звената за компетентност. Те, по тези въпроси също трябва да се хвърли повече светлина. В отговор на последния задал въпрос, напълно съм съгласна с нея, че БВП със сигурност не е най добрия показател в връзка с международните потребности и устойчивото развитие това, което нас ни помолиха е да представим нещата упростено и да а, се съсредоточим върху идеята за преразпределение, адаптиране на критериите в политиката за сближаване. Затова сме се опитали да се придържаме към заданието, което ни бе дадено предварително. По-конкретно, вие предложихте някои добавки към БВП, аз даже предложих в своята презентация показател за благосъстоянието и а, нетен приход след социалните а, прехвърляния, т.е. плащанията за пенсии и други социални осигуровки. Освен това, показатели свързани с продължителността на живота и показатели свързани с качеството на научно-изследователската развойната дейност и образованието този смисъл Евростат трябва да е в състояние да ни дава данни за научно-изследователската и развойна дейност по регионален принцип. По-добри от тези към момента разполагаме. В някои държави няма разбивка на тези данни по региони по НУЦ-2. Затова има някакво техническо изискване Евростат и тези държави да подобрят показателите, по които отчитат данните. Освен това трябва да има радикално преразглеждане на регионалните подразделения в категориите НУЦ-2 и НУЦ-3. За това да предвидим а, какво е разпределението по отношение на работната сила, по полове в НУЦ-3 особено и в някои случаи НУЦ-2. Например, в Белгия, където структурата е федерална, понякога е необходимо да погледнете на друго ниво, на ниво региони в федералната държава, за да се разбере къде всъщност е съсредоточена работната сила и къде са потоците. По отношение на другите индекси, за които говорихте, показатели за неравнопоставеност на регионално ниво. В този смисъл трябва да се позовем на други показатели, а не на БВП, защото ако се обърнем към БВП, до никъде няма да стигнем. Ако а, погледнем брутния национален доход, а, тогава трябва да се изчислява от различна гледна точка, трябва да се работи възоснова на социални проучвания, обществени проучвания, но с много малки извадки. Или ако се използват статистическите данни за данъците, които пък са а, много а, не обективни, доста субективни, защото пък бедните хора не декларират доходи или мамят, когато декларират доходите си. Много е трудно да се изчисли възоснова на тези данни. Защо трябва да се прави? Да се измерва социалната уязвимост. Ако това искате да направите, има други индикатори, други показатели, които ви позволяват да го направите. В същото време трябва да бъдете особено внимателни показателите за социална уязвимост да не са а, субективни, предубедени на национално равнище. А, например, числата, данните за безработицата са уеднаквени, за да се отчитат тези нива, но пък а, различно е тълкованието кой е безработен и кой не, е, дали само регистрираните са безработни. Би трябвало да се прави това изчисление независимо от економическите или социално-економическите индикатори за изпълнение, за успешност. Благодаря. Последното изказване наистина показа, че са доста сложни нещата. Каква е целта? Това е въпроса, който трябва да се зададе в самото начало. Той ще ни покаже дали са ни необходими различни показатели или различни източници на сегашните показатели. Въпросът е каква е целта, каква е, какъв е смисъла, а именно качеството на живота, какви са целите на политиката по сближаване, за това трябва да вземем качеството на живот като основен показател. Това се измерва в България, в Румъния, в Северна Вестфалия, в Брюксел и къде ли не. Това обаче прави нещата доста сложни. Ако разгледаме финансирането, което намалява все повече и повече, трябва да бъдем особено конкретни какви резултати очакваме от политиката по сближаване. Иначе а, натрупваме иллюзия след иллюзия създаваме нереалистични очаквания. По-скоро целта е да се намали разликата между отделните региони да се сближат те, но пък финансирането от друга страна се смалява и то ще бъде отнето от тъй наречените конвергентни региони, които следващите няколко години ще изчезнат. Така че би трябвало да видим какъв принос се стараем да постигнем. Не бива да се стремим към повече, отколкото реалистично е възможно. Има показатели, които могат да се използват, например прага на бедността, но как да се измерва бедността? Как конкретно да определим бедността? Мисля, че фактора на бедността, въпреки сложността на неговото определене, си остава решаващ. Възможно е да се изчисли като процент съотносим към различните държави, но а, изчисляването му не е проста работа, не е нещо, което категорично може да се направи за всички еднакво. Не бива да казваме да или не категорично, но трябва да се направят някои пробни калкулации на определени извадки, за да видим докъде ще стигнем. Съображенията са толкова сериозни, че пречат на работата ни, не постигаме това, което искаме. Това е сърцевината. Има един фактор, може би, който лесно би се измервал, а именно демографския фактор. Вероятно трябва да се замислим повече върху него защото демографския проблем е много сериозен в много региони и има последици. Мисля, че демографията е фактор, който трябва да се добави. Друг въпрос, който трябва да разгледаме е дали има смисъл да се определят показатели за самите държави членки. Това е трудно да се направи, но се притеснявам, че нещата ще се влушат и в този смисъл след като ви слушах внимателно, трябва да бъдем по-внимателни и ние. Шон Кели има думата. Благодаря ви. Първо искам да благодаря на ораторите. Много интересна дискусия се получи. Искам да кажа от политическа гледна точка най-предпочитаната опция и най-лесната е БВП, защото лесно се дефинира, но доста сме спорили тук, че не е перфектен и заради това трябва да се опитаме да го надскочим. Има различни предложения, които се споменават. Те обаче са трудни за изчисления, там е и проблема ни. Много интересна ми се стори идеята за БВП плюс едно за а, определяне и на а, разполагаемия доход. Това обаче не е справедлив показател, защото може да имате един и същ разполагаем доход в една държава и в друга, но пък да са съвсем различни степените на покупателна способност, защото с 2000 евро, да кажем, може да си купиш нещо в моята страна, но съвсем друго в друга държава. Друг показател, който се предложи е, е благосъстоянието, здравеопазването и продължителността на живота. Продължителността на живота не е точна наука, защото зависи от навиците на живота на хората. Някои навици водят до затластяване и други здравословни проблеми пушенето е друг проблем и така нататък така че не е лесно да се намери решение по този показател. Според мен тези господа тук, четиримата зад мен, да бъдат събрани в една зала и така да им се даде малко биричка Гинес и да им възложим задача да направят една дефиниция какво трябва да се прави на европейско ниво. Защото в момента има толкова много различни предложения. Е, до известна степен всички имат смисъл, но са недостъпни за изчисления, невъзможни за изчисления. Затова на нас ни трябва да се споразумем върху един набор е, БВП плюс едно, две или нещо такова. Благодаря ви. Урика, възможно най-кратка бъди. Благодаря, госпожо председател. Аз ще бъда много кратка. Първо смятам, че БВП трябва да бъде допълнен с още един показател поне. Това обаче не означава, че БВП няма да остане най-важния критерий. Чухме доста аргументи защо е важно да имаме и допълнителни критерии освен него. Ако помислим за БВП самостоятелно, е ясно, че той не отразява основните проблеми, които съществуват в отделни а, зони и региони. Както чухме от презентациите, това често се случва, често се наблюдава. Основната цел, според мен, на фона, когато мислим какъв трябва да е показателя, е на първо място как да намалим разликите между регионите, между областите и по какъв начин да направим този процес по е, ефективен, с по-голяма помощна функция за регионите. Това, което се каза, е, че винаги започваме с отрицателните показатели, с проблемите, които нямат подкрепяща функция. Може би да измислим нещо по-позитивно. Някакъв прак, ако бъде а, надхвърлен, това да се счита за положително а, като резултат. Също така трябва да мислим и за устойчивите резултати от подпомагането, което даваме. Искам да кажа няколко думи за застаряването на населението и демографските развития. Когато сравняваме тъй наречените нови показатели, трябва да кажа, че по отношение на измерването на нещата, това е една реалистична альтернатива. Застаряването е нещо, което се отразява критично върху нашата конкурентоспособност, така че е хубаво, ако можем да направим нещо превентивно в регионалната политика и да насочим подкрепа в тези области. И също така по отношение на политиката за градовете във връзка с финландската презентация, той много добре представи проблемите в различните държави и градове. Там нещата са много различни. Ако а, си се замислим за по-големите е, градове в Финландия или пък а, е, малките градове в Финландия, които са под 100 000 души, те също си имат специфични проблеми. Затова не можем да гледаме само жителите в града, а трябва да посочим по-добри показатели, които отразяват въздействието на помощта, която може да им се даде. Искам да ви благодаря още веднъж за отличните презентации. Преди да помоля експертите, а, искате ли а, вие да добавите нещо от името на комисията? Е пак правилото за възможно най-кратко изказване. Аз ще бъда много кратък. А, благодаря за интересните дебати. Искам да почета един важен аспект. Трябва да различаваме между различните стъпки за разработване на програмите за политиката на сближаване. Първото нещо е да се подберат регионите, които отговарят на условията за допустимо за различните програми. Второ, да се видят какви са финансовите кредити, които се разпределят за регионите. И най-накрая разработването на самите програми. Първо, по отношение на критериите за допустимост всъщност Наистина ни трябват показатели, които се характеризират с конкретни а, черти. Трябва да са устойчиви във времето, трябва да са постигнати с консенсус, т.е. какви са а, съответните критерии за постигане на дадено ниво на развитие и трябва да дават възможност за е, канализиране на е, средствата от политиката за сближаване към най-бедните региони на Европа, защото това е една от основните цели на политиката за сближаване, именно да се приоритетно да се подкрепят е, най-бедните региони. Това трябва, разбира се, трябва, трябва да бъде и хармонизирано а, и да се предоставя да е на лице на регионално ниво това действителност съкръщава броя на факторите и критериите, които можем да използваме някои фактори, някои критерии обхващат повече от един индикатори, като например население и така нататък. А пък вече при оперативните програми заинтересованите страни са тези, които имат последната дума. Европейските институции, комисията, национ... държавите членки и регионите са, са тези, които трябва да разработят оперативните си програми. Там вече има множество показатели, които се вземат предвид а, където се отива много по-далеч от БВП. Благодаря ви. А сега експертите? Някой трябва да каже нещо. Искам да добавя още една стъпка а, на трите стъпки, които каза комисията, а именно докладване пред парламента. А, тоест, а, когато се получи обратна връзка и тя е достатъчно а, ясна, а, това може да информира по-нататъчния дебат за финансовите перспективи. По отношение на а, показателя за неравнопоставеност, ние тук сме четирима мъже и а, така малко неравнопоставени са вероятно жените, но това е гледната точка, която ние споделяме днес. Аз искам да повторя, че демографския показател е лесен за разбиране, лесен за измерване и със сигурност трябва да бъде включен. Благодаря ви. Господин Вандермотен? Две-три малки нещица. Първо да а, успокоя господин Кели. Ясно е, че разполагаемия доход е част от нивата за равнопоставеност на покупателната способност. Ние нямаме европейски данни за покупателната способност, само за определените територии, за държавите членки. Както каза и преждеговорившия, разликите между регионите трябва да бъде част от целия пакет политическата цел в една държава може да е да се направи голям национален парк, който не е гъстонаселен, а пък друга част от държавата да е економически активна. Това е национално решение, което се отразява и на населеността на определените региони в рамките на държавата. Когато се разгледа нетния разполагаем доход след социалните плащания, ако имате едни, един регион и там живеят хора, а, и този регион ще става национален парк, може би тези хора имат различни навици, отколкото хората, които живеят в гъстонаселени региони. Сближаването а, означава ли, че трябва да има един и същи подход към всеки? Това е политически въпрос, политиците трябва да го решат. По отношение на застаряването като показател, това въжи и за него. Всеки показател има смисъл в зависимост от политическия избор, който се взема. Може да кажете, застаряването е проблем. Или пък застаряването е успех, защото означава, поне по-настоящем, което не е било валидно преди 50 години, че хората живеят по-добре. Когато преди 50 години има малка ръждаемост, и хората живеят по-малко, тогава нещата са зле. Пък сега хората живеят повече. Когато става въпрос за показатели, политиците трябва да вземат решение възоснова на своите цели, при да се вземат окончателни решения. Председателката, застаряването създава и а, нови бизнес възможности. За съжаление, а, днес няма да вземаме решения по показателите, но тази дискусия и вашия принос в нея вашите изследвания, проучвания и собствен опит ни дадоха а, доста храна за размисъл, неща, които да разглеждаме и в а, рамките на преговорите си по нормативната рамка. Благодаря ви още веднъж. Е, искам да ви кажа, ако искате да споделите с нас е, презентациите си, вашите доклади, може да ни ги предоставите и ние ще ги разпространим сред колегите в залата. А към комисията искам да кажа, че със сигурност на вас ще ви а, е, трябва тази информация, когато обсъждате части от регулаторната рамка във връзка с показателите. Искам да ви благодаря и на комисията за приноса. Уважаеми колеги, приключваме настоящото заседание. Искам да кажа, че няма нищо, което до момента да е заявено по точка разни. На 25 януари е следващото ни заседание искам да ви пожелая приятна почивка, следващите приблизително две седмици. Мисля, че две седмици няма да сме в тази сграда. Благодаря и на преводачите. Всичко най-хубаво през новата година, весели коледни новогодишни празници или там каквито традиции следвате. Закрием заседанието.